Добър ден. Моля, заемете местата си, за да започне заседанието. И така започваме с приемане на дневния ред. Ако няма възражения, дневния ред може да бъде сметната за прият. Продължаваме нататък с съобщение на председателя. Първото ми съобщение е свързано с работните групи, за финансовото помощ. Разрешение за създаване на работна група от 18 члена на ЕКОН плюс 4 от други комисии. 6 от НП, 5 от социалистите, 3 от Реню, 2 от Зелените, 2 от ИД, 2 от ЕКАРЕ, 1 от ГУЕ и 1 от независимите. Какво се случва с другите работни групи? Координаторите отбелязаха всички номинации за различните групи и евентуалните политически приоритети, доклади по собствена инициатива и решихме да започнем да поискаме искане за такива доклади от всички видове. Съдържанието и наименованията ще бъдат предложени на следващото заседание. Продължаваме нататък. Посещения и делегации през 20-та година. Състава на посещенията до Франкфурт и Базел е следният. Франкфурт. Трима члена от НП, три от социалистите, двама от Реню, един от Зелените, един от ИД, един от ЕКР, един от ГОЛ. За Базел трима от НП, трима от социалистите, двама от Реню, един от зелените, един от ИД, един от и един независим. Също бе решено, че ще се приложи системата ДОНТ към мисиите на ЕКОН по постъпателен начин. След това промяна в наименованието на доклада по собствена инициатива за семестър. В момента се казва Европейски семестър за координиране на европейските политики и така нататък. На Европейски семестър за координиране на економическите политики и устойчив растеж и стратегия 2020 година. The... Сезона е такъв. Третата точка от дневния ред между институционалните преговори. Що се отнася до краундфандинг? На 18 декември парламента и съвета стигнаха до споразумение за двата законодателни текста по краудфандинг. Техническата дейност е още тече. След това ще има гласуване на комисията по временното споразумение по второ четене. Временното споразумение почива върху резултата на три тристранни срещи на базата на текста на ЕП и мандата на съвета, който бе разглеждан няколко пъти по време на застанието на работната група в съвета. Спорните въпроси включват прага за проектите с краудфандинг, мерки за защита на инвеститорите, както нивото на инвестициите, както и периода за осмислене и ролята на ЕСМА. Следващата точка е създаването на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции. Това е съвместен доклад на Екони и Енви. На 16 декември 2019 година парламента и съвета стигнаха до временно споразумение за целия законодателен текст. Комисиите Екони и Енви ще гласуват съвместно по временното споразумение утре. Това е процедура за ранно второ четене. Това временно споразумение идва от ам, трилозите на 3 и 5 декември, когато екипите за преговор постигнаха компромиси по ключовите въпроси, като включването на временни дейности, задължения за оповестяване, създаване на експертна група на ниво държави членки по устойчиво финансиране, използването на делегираните актове, изключването на твърдите изкопаеми горива. На 16 декември бяха включени допълнителни елементи в текста с писмена процедура, особено що се отнася до 12 член, който определя как економическата дейност може да увреди на екологичните цели. Now, the next point in the agenda is... Следващата точка в дневния ред е одобрение на протоколите от предишните заседания и по-специално 18 ноември, 2 и 3 декември и 12 декември 2019 година. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Европейски семестър за координиране на економическите политици. Годишен обзор на растежа 2020 година. Докладчик е госпожа Лалюк от Социалистите и Демократите. След това имаме и докладчици в Сянка. И Ерог колегата от НП, колегата от Реню, Ламбер от Зелените от идентичност и демокрация и е колегата бюджетната комисия е асоцииране. И така давам думата на Орор Лалюк. Заповядайте. Госпожо председател, благодаря ви. Уважаеми колеги, докладчици в Сянка. Благодаря ви, че ми давате думата да представя своя доклад. Всички знаем какви са екологичните предизвикателства, които сме изправени и това, което тревожи населението и начина по който трябва да се поема отговорност за функционирането на економиката до момента. Голямата част от хората, но и ОССЕ и Световната банка искат да действаме спешен порядък преди форума в Давос. Както знаете, ние сме е, бе направено едно проучване, където грижата за околната среда бе сложена на пето място. Говори се за загуба на биоразнообразие, екологична катастрофа, е, прекалено много метеорологични събития, които са много крайни. Хората също така смятат, че трябва да се прави нещо, за да се преборим с това и да му противодействие. Трябва да покажем, че ние може да действаме бързо и добре. Имайки предвид сериозното положение, Европейската комисия посредством своя председател реши да направи Европа първия континент климатично неутрален, като има един справедлив преход за всички. Европейската комисия също така призова Европейския парламент да говори с силен глас, що се отнася до економическото и екологично състояние, както и много последователна политика в европейския семестър. Европейския парламент трябва да говори с силен глас. Политиките ни трябва да бъдат добре съчетани, за да преодолеем и социалните и екологични предизвикателства. Това ме води в моя доклад. Тук говорих също за подкрепа за Европейска зелен курс, семестра да отговаря на екологичните цели, економическите цели, Економиката оказва огромно въздействие върху екологията, но също така да променим и названието. Вие го казахте, тъй като сега доклада се казва Годишна стратегия за устойчив растеж. Също така Европейския семестър 2020 година трябва да е една възможност нашите економически политики да помогнат за този преход, екологически и социален. Има много а, по показатели, като борбата срещу бедността и така нататък. Имаме и цел за намаляване на парниковите газове и включване на економиката, както и бюджета ни, свързан с емисиите с въглерод и всички емисии. В този доклад също така ще намерите нашето желание да се намерят ясни правила за публични инвестиции, защото това е наше задължение. От една страна да извършваме контрол, от друга страна да частните инвестиции в държавите членки да бъдат наблюдавани и тяхното въздействие също. Зоната на еврото има много липса, има голяма липса на структурни инвестиции, което се прехвърля от семестър в семестър. Този преход означава също да инвестираме и в образованието, и в екологията и в <clears throat> здравната система. Трябва да се задейства системата, за да се разкрият работни места и да отговорим на предизвикателствата. Макроекономическите елементи. Последните години нещата се подобряват, но има пък нарастване на неравенството в държавите членки и липса на сближаване между държавите членки на ниво а, жизнен стандарт. Економиката не е достатъчно допринася за подобряване на социалното положение в еврозоната и да обслужва по-добре европейците. Паричната политика до момента беше за да се рестартира економиката, но като че ли тя не постигна своите цели и е нужна реформа на пакта. Също така като имаме предвид банките и правилата около тях, е нужно да се предложи стабилна екологична политика, която също да е свързана с инвестициите на банките, както и предприятията. И държавите, членки и населението не трябва да бъдат лишавани от определени ресурси, за да има екологичен преход. И накрая и економиката всъщност почива на онези, които я създават. Социалните партньори трябва да бъдат включени. Затова искаме да бъде подсилен социалния диалог с социалните партньори, НПО, гражданското общество, за да се преодолеят екологичните предизвикателства. Това е най-общо и доста бързо е, моето изложение. Чакам с удоволствие да започна да работя с докладчиците в сянка. Знам, че дебатите ще бъдат разгорещени, активни. И парламента е този, който трябва да има глас, който ясно да се чуе. Благодаря ви. Thank you very much. And now I give the... Много ви благодаря. Давам дума на докладчиците в сянка. Колегата Йори от НП. Първо искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Много работа ни предстои, преди да приключим доклада. Важен е той. 2011 година Работех като министър за европейските въпроси по време на холунгарското председателство. Тогава започнахме първите, първи европейски семестър и си спомням много добре как стояха нещата, гледани от другата страна. Европейският семестър трябва да бъде запазен като един инструмент за всички политики. То е нещо като указание към държавите членки. Не бива да забравяме, че тук има различни компетентности. Има ексклюзивни компетентности на държавите членки, смесени компетентности и европейски такива. <clears throat> така че, когато даваме указания, това не бива да се забравя. Разбирам, че докладчицата иска доклада да отговаря на новите елементи, които ни тревожат, като например климата, зеления курс. Те са приоритети. Парламентът почти всеки месец приема доклад по тези теми. Макар, че в тези доклади не винаги пише едно и също. Но, ако искаме да променим тези неща и да включим зеления курс, ще пропуснем основните проблеми – Моята препоръка най-общо ще бъде да запазим първоначалния вид на европейския семестър. А идеята там е да се дават указания по економически и политически политики. Мисля, че на всички езици има поговорка, която значи който много иска, малко получава. В доклада трябва да се съсредоточим върху зелена, зеления курс, целите за устойчиво развитие, социалния стълб, бюджетирането. Не мисля, че би било балансирано да подходим така, както това бе прието преди много години. Още нещо, което бих препоръчала на докладчицата – Имаме становище на комисията по заетост, да. То трябва да се добави към доклада ни и да се включат наблюденията, които са представени. Аз бих се съсредоточила тук върху нашите компетентности, компетентностите на комисията ЕКОН. Следващия въпрос, кой се усеща като автор. Ако държавите членки не го усещат като свой доклад, като това, че тяхна, това е тяхна идея, те няма да действат. И мисля, че целта в крайна сметка е да приемем нещо, което да е близо до действителността, за да може държавите членки да са готови да го приемат или поне да го обсъдят. Ако се загуби фокуса, то тогава ще имаме проблем с това, кой се припознава в този доклад. Ще имаме тежки дебати за схемите за заетост и други такива. Това не са нови дебати. Не мисля, че с този доклад ще разрешим тези проблеми. Отново, основното ми предложение е да се съсредоточим върху основните въпроси – и да имаме един добър доклад, който да се приема от държавите членки. Благодаря. Now... Благодаря ви. Колегата от Реню. Sehr geehrte äh, Vorsitzende, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau... Здравейте, колеги. Госпожо докладчик Лалук. Благодаря ви за представения доклад. Ако го разгледаме, виждаме, че сте работили много активно. Духът на доклада, фокусът обаче е напълно променен. Благодаря ви за всички часове, които сте отделили за неговото разработване. Но, за съжаление, духът на доклада, както казах, се е променил. И един доклад, който трябва да контролира разходната част на бюджета в държавите членки и да ги насочва, се е превърнал в нещо съвсем различно. Съгласен съм с новия формат. Това може да се включи и в нов доклад, но не мисля, че тук му е мястото. Така че много добре сте работили, но за съжаление това не е правилният доклад за този подход изключително важно е ние като група Renews да подадем изменения. Искаме доклада да бъде насочен към това, което трябва да бъде, защото иначе всичко е идеологически подковано. От доклада ще се роди друг доклад, доклад за зеления път и просто мисля, че не се отразява правилно духа на цялото начинание за това, когато отправяме призив е, да за зеления пакт, е, това може да стане в други доклади, но не и в този доклад. Още веднъж по процедурата. Жалко, че едва на 16 януари го получихме и че не можем по цифров път да внесем измененията. Всичко трябва да се пише, това отваря много административна работа. Обръщам се към председателката би било добре, ако можем онлайн да внесем измененията, както правим при други доклади. Много работа се отваря, ако трябва да правим всичко това ръчно, с подписи и така нататък. Всички ще си облегчим живота. Надявам се колежката да приеме този компромисен подход, тези четири точки просто нямат място тук. Ще им намерим място другаде. Благодаря. Thank you. И аз ви благодаря. Филип Ламбер от Зелените. Заповядайте. Когато се създаде семестър преди няколко години, зелените го подкрепиха, защото имаме нужда от инструменти, които да координират економическата политика и е вярно наистина, че много от аспектите на економическата и социална политика са национална компетентност или съвместа, съвместна такава. И всъщност това, този инструмент не е съветски метод за диктатура. Не, това е инструмент за координация. Но години наред идеята за семестъра беше да направим така, че публичните разходи да не са прекомерни. И ако оправим обществените финанси, економиката ще е добре. Надявам се хората да са разбрали вече, че нещата не са толкова прости. И на второ място, какъв е смисъл да имаш економика, ако тя не обслужва хората? Знаете, че в момента има такава длъжност в Европейската комисия, където член на ЕНП а, отговаря за това. А, а в нашата економика, като че ли економиката обслужва малцина, а не хората като цяло. Имаше доста доклади по този семестър до момента и може би сега е една възможност тук да използваме изкуствен интелект в политиката. Може да се препрограмират компромисите и доклада едва ли не може да се напише без хора да се намесват в него. Поне така се правеше до момента. Но се надявам сега да се променят, макар че нямам големи надежди, като чувам какво се говори. За мен е странно това, което каза колегата от либералите. Не ви знам името, извинявайте. Нямаме отделно а, един затворен контейнер, който се нарича Зелен пакт и оттам насетне всичко друго. Не. Зеленият курс в крайна сметка ще направи така, че да изградим обществото на бъдещето. И за да има такова бъдеще, трябва да се съобразяваме с планетата. Тя ни показва какви са нейните граници, за да може да живеят всички на тази планета, а не само щастливците. Съгласен съм с докладчицата, че това е истината. Ако семестърът се откъсна от тази идея, то тогава всичко звучи доста шизофренно. Всички изменения, които ще подадем, ще върват в тази политика. Да има последователност на политиките. Зеленият курс не е нещо, което зелените са яхнали, защото им а, харесва или някакво мото на Урсула фон дер Лайн. Не, това е принцип, който трябва да ориентира всички политики. И ще повторя пак, гледам колегата от НП. Трябва да се спазват компетентностите на държавите, членки на регионите, да, иначе нещата няма да сработят. Ако се опитаме да диктуваме, то тогава ще се провалим, задължително. Но трябва да изградим отдолу нагоре това сближаване и консенсус, че наистина Имаме нужда да вървим по посока зеления курс. Дори бих казал, че голямата част от лостовете, които имаме, не са на европейско ниво. Те са на ниво държави членки, те са в регионите. И като Европейски съюз, мисля, че трябва да насърчаваме това сближаване, този ентусиазъм, за да се мисли по въпроса. И това е духът в който работят зелените. Сега имаме възможност да преориентираме политиките. Не да кажем, че всичко до момента, което сме направили, е безмислено, но не. Трябва да видим последните 10 години какви са били нашите проблеми, глобалната финансова криза. Още не сме излезли от нея, никак дори. И нека кажа на онези, които мислят, че дългът е нещо опасно. Задлъжнеността днес е по-висока, отколкото преди финансовата криза. И не само публичната задлъжнялост, говоря за частния дълг. Частния дълг. Той е все по-огромен. Погледнете а, потребителските заеми, погледнете тези на студентите. И всички тези заеми няма да бъдат а, изплатени. Някои от тях изобщо няма да бъдат изплатени. Тук гледам колегите от либералите, ако мислите, че само щатите са безотговорни, аз 22 години съм бил в бизнеса и съм видял много безотговорно поведение. Много, много в бизнеса. Така че трябва да излезем от тия деления на едно или друго. Трябва да има отговорност във всичко, което правим. Благодаря ви много. Дали има представител на ИД? Не виждам господин Бек в е, залата. Има ли някой друг от ИД? Групата, който би желал да се изкаже? Не. А Франческа Донато. Благодаря, госпожо председател. Много съм удовлетворена от този доклад. Лалюк, браво на вас, защото наистина сте засегнали основните моменти в това предложение. Насочвате вниманието към основните елементи, за да може да се даде тласък на економическата структура в правилната посока, както и проблема с растежа, стабилността и макроекономическия баланс. Нов е подходът, който взема предвид нуждата да се увеличат публичните инвестиции, да се преразгледа пакта за стабилност и растеж, да се промени малко парадигмата и да се обърне повече внимание на частния дълг. Както каза колегата, който говори преди мен, много точен бе той, особено а, частния дълг, но и разбира се публичния дълг. Отново комплименти на колегата. Обедена съм, че работата, която ще се извърши по измененията на текста, ще доведе до висококачествена работа. Е, е, благодаря ви. Юджин Юржика от ЕКР има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Разбирам акцента, който тя поставя върху екологичните въпроси, борбата с неравенството. Мисля, че е необходимо обаче по-добро балансиране на доклада. Повече внимание трябва да се обърне на проблемите на економиките в Европа, тъй като а, това е важно за бъдещето. Искам да обърна внимание на три въпроса, които считам за много важни. Първо, инвестиции. Действително, нивата на инвестиране са под тези от преди кризата. Необходими са повече инвестиции в някои области, отколкото в други, но не бива да забравяме, че лошо разпределените инвестиции бяха тези, които доведоха до кризата в предходното десетилетие. Важно е колко стойностни са тези инвестиции, а не непременно колко са като сума. Трябва, не бива да се използва нуждата от повече инвестиции а, за въвеждането на по-голяма гъвкавост в пакта за стабилност и растеж защото това може да доведе до увеличаване на публичния дълг, който и без друго е по-висок, отколкото нивата от преди кризата. На второ място трябва да се обърне внимание на растежа в по-голяма степен. Ние очаквахме възстановяване след една дълга финансова криза, но без да се увеличи производителността, едва ли ще решим проблема с устойчивите публични финанси особено в някои държави членки, където населението застарява. Затова трябва да се сложи край на политиките на нулеви лихви и да се достигне до адекватни нива на лихвени проценти, защото тези изкуствено поддържани ниски лихвени проценти не са стимул за правителствата да предприемат нужните мерки. Също по въпроса за квалифицираното мнозинство при гласуването по въпроси, свързани с данъците. Аз считам, че за да останем конкурентоспособни, ние трябва да поддържаме конкурентоспособността и между държавите членки. Трябва да има съпоставими показатели доброволно прилагане на най-добри практики в държавите членки, което би било по-практично и ефикасно решение за конкурентоспособността на данъчните ни системи. Ще се огранича до тези три елемента. Може би няма да се понравя много на докладчика с изразените мнения, но се надявам, че можем да разчитаме на конструктивните дискусии, каквито имахме до сега на заседанията на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Гусмар. Благодаря, госпожа представ... председател. Комисията много говори за това колко важно е да се прогнозира растежа, бяха представени нови социални политики. Имаме също много амбициозни екологични цели, но проблемът е, че нямаме нови финансови ресурси, за да финансираме всички тези политики. Ето защо е трудно да се види как тези нови цели, които сме си поставили, включително целта, която ми се струва много похвална в областта на монетарната политика, защото тя има своето отражение, за това как може да се осъществят всички тези цели без нужните средства. Трябва да има инвестиции в държавите членки. Това е основното. ако тези цели като растеж, повече заетост, по-високи заплати искаме да бъдат постигнати, това изисква да се преосмислят политиките вътре в политиката. По този доклад ние трябва да говорим за това как може да се реализират тези приоритети, след като липсваме допълнителни ресурси на ниво Европейски съюз. В сферата на кохезионната политика ще има дори още по-малко средства. За това трябва да намерим отговор в националните политики. Искам да кажа това, което става в моята страна. През последните години ние исторически намалихме поличния дълг. Това е най-голямото намаление на дълга ни чрез политики, свързани с растежа. Освен това, нещо, което не е достатъчно отразено в доклада, се отнася до регулирането на пазара на труда. Това е нещо, което винаги фигурира в конкретните препоръки, които отправя комисията. Реформата на пазара на труда. Ние знаем какво означават тези термини. И трябва да видим какъв е ефекта от тези реформи върху заплатите, върху заетостта. и несигурността на работните места в цяла Европа, каквито се наблюдават. За макроекономическите дисбаланси. Тези дисбаланси са най-голямата заплаха за стабилността на еврозоната и комисията подхожда по въпроса по-скоро бюрократично. Има увеличаване на инвестициите, когато има излишъци, но няма промяна. Държавите, които имаха излишък, не промениха економическите си политики. Сега е момента да говорим по този въпрос – и това не може да продължава. Говорим за економически и паричен съюз. Някои винаги имат излишъци, а други винаги са в дефицит. Това не може да продължава. Ние не искаме да имаме съюз на трансфери. Затова трябва да имаме инструменти, които да решават тези проблеми и трябва да ги обсъдим. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря на всички, които сте се запознали с проекто доклада и излязохте с конкретни предложения по една тема, която е важна. Може би малко сме закъснели с първата ни среща, защото става дума за много важни технически аспекти за социалния стълб, за равенството между половете се говори, те са отразени в доклада, говори се също за макроекономическите дисбаланси, за платежния баланс, Относно духа на европейския семестър, аз разбрах въпроса за конкурентоспособността. Да, Съгласна съм с това. Относно по въпроса за духа на последният доклад, обхваща макроекономическите аспекти, но сега имаме друга ситуация. Има неотложни нужди от действия за опазване на околната среда. Оказва се, че и економическата политика не е оказала достатъчен благоприятен ефект върху екологичните аспекти, върху биоразнообразието. Относно екологичните показатели, аз съм социал-демократ, така че това е насоката, в която работя. Говорихте и от гледна точка на либералите. Е, считам, че еволюирането на духа на европейския семестър зависи в голяма степен от е, нас, зависи от комисията. Е, необходимо е да има прагматичен подход, не идеологически подход обаче. Много изменения вече са внесени. Мисля, че дискусията ще отрази различните мнение, например, за златното правило и прочее. Време е да се работи, за да видим какво можем да извлечем от този семестър, което да е полезно, ефикасно, защото това е именно целта на доклада. Благодаря. В заключение искам да напомня, като се има предвид скъсените срокове, на 16 януари е крайния срок за внасене на изменения. До 24 януари е срока за внасене на изменения до 12 часа. В ЕКОН ще бъде гласуван преди да се проведе Европейският съвет през пролета. Относно инструмента за внасяне електронно на изменения сега все още не е възможно да се използва, тъй като трябва да бъдат потвърдени всички преводи. Преводът няма да е на лице до 24-ти, когато е крайният срок за изменения. От тук проистича проблема, за която съжалявам. Този път такава е процедурата. Следващата точка от дневния ред ще започне от 10 часа. Затова предлагам да направим 15-минутна пауза. Okay. We start with the... Започваме с следваща точка. Това е економическия диалог и размяна на мнения с Здравко Марич, председател на съвета ЕКОФИН и заместник министър-председател и министър на финансите на Република Харватия. Приветствам с добре дошъл господин Марич. Той пое поста председател на съвета ЕКОФИН на 1 януари. Той прие поканата ни да представи приоритетите на Харватия в тази сфера. Това председателство се осъществява в особен момент след назначаването на новата комисия. Ние очакваме да работим в дух на добро сътрудничество с Харватското председателство за постигане на най-добри резултати. Ще прилагаме следната процедура при този диалог. Първо ще изслушаме встъпително изказване от господин Марич в рамките на 10 минути. След това ще има 5 минути въпроси и отговори с възможност за допълнителни въпроси, ако времето го позволява в няколко слота. Всяка политическа група ще има по един слот, след това ще прилагаме системата DONT и така ще разпределим времето и реда на изказвания от политическите групи. По принципа на постоянните изказвания. Господин Марич, имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожа Тинали, уважаеми членове на комисията ЕКОН, дами и господа, за мен е удоволствие да бъда тук днес в комисията ЕКОН за да представя приоритетите на Харватското председателство в сферата на економиката и финансите. Харватия поема председателството на Съюза във време, когато Европейския съюз е изправен пред множество предизвикателства. Глобалната среда е все по-сложна и непредсказуема. Има неотложни предизвикателства, свързани с климатичните изменения, миграцията, демографските предизвикателства, също дезинформация, нарастващ популизъм вътре и извън Европейския съюз. Освен това има предизвикателства, свързани с напускането на Обединеното кралство. В економическата сфера трябва също да се обърне внимание на ниското ниво на растеж и економическите разлики. Това са само някои от притесненията, които гражданите очакват да бъдат разрешени. Ние навлизаме в нов институционален и законодателен цикъл, което ни дава възможност да преосмислим възможностите и приоритетите, както и целите на Европейския съюз. Хрватското председателство е готово да работи заедно с Европейския парламент за постигането на тези цели на Съюза. Ще споделя с вас няколко идеи за економическата ситуация. Що се отнася до економическото положение в Европейския съюз, през 2013 започна експанзия, която продължава, въпреки че има спад в растежа, особено след 2018 година. Същевременно има сигнали за стабилизиране в този спад. Последните прогнози на комисията показват, че БВП на Европейския съюз е нараснал с 1,4% през 2020 година. Очаква се това да бъде така и 2021 година, което е непроменено от 2019. Добрата новина е, че рисковете не са толкова силно изразени. Като цяло изглежда сме избягнали за сега рецесията, но е ясно, че не трябва да изпадаме в самодоволство, защото въпреки, че рисковете не са толкова видими, не са изчезнали. Затова трябва да продължим да сме бдителни и да сме готови да предприемем действия, ако се влуши положението. Трябва да укрепим економиките ни, тяхната готовност да се справя с трусове. Затова трябва да се укрепи потенциала за растеж на економиките ни, както и да се укрепи институционалната рамка на економическия паричен съюз. Това изисква действия както на национално, така и на европейско ниво. Това отношение Европейския е, семестър 2020, предложен отдавна от комисията, включва доста нови елементи. Заедно с председателството на Еврогрупата ще организираме цялостно разглеждане на препоръките за еврозоната и ще поискаме съвета бързо да ги одобри. Освен това, ще процедираме по същия начин и с конкретните пострани препоръки за всички държави членки по-късно тази година. Освен това, очакваме преразглеждане от страна на комисията на законодателните пакети от 2 и съответно 6 законодателни акта, свързани с економическото управление. В променящия свят е, е необходимо да се обсъди дали рамката, която ръководи националните ни политики, все още е пригодна за целта. Аз съм убеден, е, че този преглед ще доведе до интересни дискусии както в съвета, така и в Европейския парламент е, и ние ще предприемем последващи действия при необходимост. Прилагането на препоръките и подобряването на правилата са особени важни в националните политики, но това е само една част от нещата. Трябва да постигнем напредък и в задълбочаването на економическия паричен съюз и отделните му елементи. Като председателство на съвета ние сме силно ангажирани с този въпрос. Не само защото Харватия възнамерява да въведе еврото след няколко години. Както знаете, че започна процедурата с тази цел предвид ние сме убедени, е, че добре функциониращ економически и паричен съюз е в интерес на всички държави членки. Ние ще работим тясно с е, еврогрупата, която има мандат от лидерите е, да приведе в действие различните елементи на този проект. Една от нашите основни цели е да финансираме позицията на съвета по програмата за реформи и подкрепа на инвестициите, както и бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност, економическият Европейският паричен механизъм 2, законодателната работа по този въпрос се базира на предложение от комисията, както и програмата за подкрепа на реформите одобрени от Еврогрупата през октомври миналата година. Опитът на други валутни съюзи показват, че общ бюджетен инструмент е важен за страните, които са обединили своя суверенитет, що се отнася до монетарната политика и инструменти на валутните курсове. Надявам се, че Европейския парламент се интересува този въпрос и че ще започнем тристранни дискусии още през това полугодие. Друга сфера, в която възнамеряваме да фокусираме вниманието си, е да се ускори завършването на банковия съюз. Постепенно да се премине към банков сектор с по ниско по-добро управление на кризите, по-малко рискове, и в който включва европейска схема за гарантиране на депозитите ЕДИС. За сега има бавен напредък това отношение. Ние искаме да се сложи край на застоя. Постигането на напредък по това досие ще изисква време, както и внимателни дискусии. Намерението ни е да продължим тези дискусии в тясно сътрудничество с председателството на Еврогрупата. Друг е, важен е, блок за завършването на банковия съюз е да се справим с наследството от миналата криза. Нивото на необслужените кредити, въпреки че има напредък, остава високо в някои страни. Те създават е, риск за банковата система и способността на банките да предоставят кредити на бизнеса и гражданите. Справенето с е, оставащите въпроси е един от въпросите, но също толкова важно е да не се допусне допълнително натрупване на необслужвани кредити в бъдеще. Ние сме готови да започнем преговори с е, парламента по предложение за директива за кредитните услуги, е, както и възстановяване на обещетения. Освен това, очакваме да започнем преговори с вас по проекто регламента за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти по време на нашето председателство. Нека да кажа няколко думи за друг важен приоритет, а именно Съюза на капиталовите пазари. Харватия осъзнава важността на един пълноценно действащ съюз на капиталовите пазари и приноса му към по-висок и устойчив растеж в Европейския съюз. Заедно с задълбочен економически паричен съюз и укрепен банков съюз, както и създаването на ликвиден съюз на капиталовите пазари, са ключов фактор за укрепване ролята на еврото в международната сцена. Освен това, ще работим и по осъществяването на оставащите мерки по плана за действие за изграждането на този съюз предлагаме да бъде прият новия план за действие за следващия институционален цикъл. Като се има предвид ролята на финансовия сектор в устойчивата економика, ние искаме да дефинираме приоритетите на тези аспекти на Съюза на капиталовите пазари. Сега относно данъчното облагане. Съветът е много активен в тази сфера през последните години и ние възнамеряваме да продължим с това темпо. Европейската комисия скоро ще излезе с нови законодателни предложения. Зелени и цифрови са основните думи днес и данъчното облагане не е извън това. Разбира се, нашето председателство приветства последната инициатива на Комисията за Европейски зелен пакт. Ние очакваме допълнителните действия на Комисията, свързани с данъчното облагане по Зеления пакт. Друг важен въпрос от дневния ни ред е въпроса за цифровото данъчно облагане. Както знаете, ОСР в момента работи по цялостна реформа за международна корпоративна данъчна система, която да отчита реалностите на цифровата економика. Г20 определи срок за намирането на глобално решение до края на 2020 година. В интерес на намирането на глобално и цялостно решение, съветът през март миналата година взе решение да спре преговорите по пакета за цифрово данъчно облагане до приключване на разговорите в ОСР. По време на нашето председателство ние ще подкрепим вътрешни дискусии на държавите членки относно опциите, които се обсъждат на ниво ОСР и да видим дали те са в съответствие с правото на Европейския съюз, какъв ще бъде ефекта върху държавите членки и да се опитаме да намерим а, обща а, основа, на която могат да стъпят всички държави членки. Много ще зависи от развитието на позицията в ОИСР, както и изясняването на архитектурата и технически детайли на предложените решения. Освен това, ние ще продължим паралелно да работим по предложението за обща корпоративна данъчна основа. Целта ни е техническите дискусии по това сега да получат нов тласък, но ние осъзнаваме, че това ще изисква да бъде обърнато внимание на по-политически въпроси, като обхвата. Що се отнася до ДДС, целта ни е да постигнем допълнителен напредък в преговорите по реформите на ДДС ставките и да се проведат дискусии за окончателна система за ДДС. В заключение, позволете ми да кажа още нещо по една от темите, която е от особен интерес и важност за Европейския съюз. Става дума за негативните демографски тенденции, които се наблюдават в целия Европейския съюз, но засягат особено много някои от по-новите държави членки. Има рискове, свързани с дългосрочната устойчивост на публичните финанси. За това трябва да се обърне внимание на тези въпроси. За това Харватия смята да предложи смягчаващи мерки и дейности. С това приключва моето встъпително изказване. От името на Харватското председателство искам да кажа, че очаквам плодотворно и ефикасно сътрудничество с вас през следващите 6 месеца. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите коментари и въпроси. Благодаря ви много, господин Марич. Сега давам думата на първият ни оратор Енико Георги от НП. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, приветствам вашата програма и ангажимента ми и се надяваме, че ще осъществим чудесно сътрудничество по време на вашия мандат. Така че, да, предстоят ви нелеки времена, но се надявам, че ще работите добре искам да ви задам два въпроса. В програмата на Харватското председателство е включено разглеждането на демографски въпроси. Вие отдавате особена важност на този въпрос. Вашето председателство смята да допринесе за намаляването на негативните фискални последици, проистичащи от географските тенденции. Какво означава точно това? Бихте ли пояснили? От друга страна, Харватия предвижда да се присъедини към еврозоната и искам да ви пожелая успех в това начинание. Искам да попитам, тъй като сега условията за присъединяване към еврозоната са по-сложни, как оценявате вашата подготовка по изпълнението на тези критерии? Що се отнася до присъединяването и като валутния механизъм 2, докъде е стигнал вашата подготовка? Благодаря много, уважаеми е, членове на е, комисията евродепутати. Това е много важен, интересен въпрос не само за Харватска, за Харватия, но както споменах е, и аз в началото за целия Европейски съюз. Отрицателните демографски тенденции, с които се сблъскваме не само през последните няколко години, е, бихме казали, за, бих казал за последните десетилетия, плюс допълнителния натиск, пред който сме изправени по отношение на миграцията и въобще е, е кризис, кризата с миграцията за целия Европейски съюз. Причината да поставим този въпрос за нас е като най-млада държава членка на Европейския съюз. Мисля, че е пределно ясно. Харватия е изправена пред тези проблеми както и повечето така наречени нови държави членки. Не говорим само за редовната миграция, свободно движение на работна сила, един от основните аргументи, когато провеждахме вътрешна кампания за присъединяване към Европейския съюз, европейските ценности за нашата младеж, за нашите работещи, е, беше възможността да работят и да пътуват из Европа, но е, е, има опасности от изтичане на мозъци, дори и допълнителни елементи които допринасят както за многообразието, така и за сближаването на европейските економики. Това е факта. За нас това е важен въпрос. Вие също казахте, съществуват определени отражения на отрица демографската криза е, в е, данъчно отношение. И тук вече засегнате не европейския националните бюджети, така че имаме обща база за пенсионните здрав... системи, здравните системи, социалните системи са сериозно повлияние от тези тенденции и ние ще поставим този въпрос на ниво европейски министри на финансите. Смятаме да проведем в Загреб на 20 22 до 25 април неофициална среща на ЕКО, заседание на ЕКОФИН. И това ще бъде една от темите, които ще обсъдим на ниво министри. За еврото, е, тук ще направя едно малко отклонение. Да представлявам председателството на съвета, но понеже ме питате конкретно за Харватия, ще отговоря в своето качество на министър на финансите на Република Харватия Харватия. не като представител на председателството. За нас това е важна тема. Ние се развиваме добре, заявихме сериозна воля да се споменем да се а, а, присъединим към Европейската Централна банка и ЕРМ. А, изпратихме нарочно писмо, подписано лично от мен, като ние заявяваме не само своята воля да се присъединим механизма за обмен, но и да приложим определени мерки. Така че в конкретния момент бих казал, топката е в нашето поле. Ние поемаме напълно Пълно ангажимента да изпълним тези мерки и аз съм убеден, че ще постигнем успех при изпълнението на критериите посочени е, в е, писмото и е, Харватия ще продължи и диалога с европейските институции, ще продължи този конкретен въпрос и е, присъединяването към шенгенското пространство и към еврото е, ще ни да включи, ще ни приобщи още по-тясно към Европейския съюз. Радвам се, че поставихте въпроса. Ще ви информираме и парламента и вашата комисия винаги, когато е необходимо. Аз лично съм готов да, застава, да застана пред това, за да дам информация по тези важни за Харватия въпроси е на Лума, социалисти и демократи. Е, благодаря, поздравления, господин министр. Това е първото председателство за Харватия и несъмнено събитието е много важно. Ние самите в Финландия бяхме председателстваща страна и го знае отличен опит. Аз няма да говоря за реформата за пакта, за растеж и стабилност. Колегите ми ще говорят, но вие не споменахте нещо друго, което е важно за нас и за Европа и държавите членки, което ми изтруват. Това е борбата с изпирането на пари. И с господин еврокомисарят Домбровски вчера пределно ясно изрази своята загриженост от неприлагането на това законодателство и дори заплаши да бъде открита процедура за нарушаване на договорите срещу определени държави членки, не изпълняващи директивата. Споделям неговата загриженост. Факт е, че ние имаме чудесна рамка за борба с изпирането на пари, но тя е безполезна, тъй като не я прилагаме. По време на финландското председателство през декември съветът взе решение да работи много бързо и да вземе спешни мерки за по линия на борбата с изпирането на пари. Очакваме следващи стъпки през март тази година. Надявам се, че вие като страна председател в съвета ще можете да направите повече за прилагане на директивата и ще направите всичко възможно за реформа на системата по начин, който да облагодетелства и клиентите, и митниците, и обществото. Така че кажете, моля, какво смятате да направите по този толкова важен въпрос. Благодаря, уважаем господин евродепутат в дато. Това е също важен въпрос и много конкретен. Съзнаваме факта, че е, в последно време ние работим много сериозно по този въпрос. Запознати сме добре с ситуацията. Мисля, че за всички ни е необходимо наложително да бързаме. Вие цитирахте господин Домбровски като заместник-председател на комисията, несъмнено комисията отделя голямо внимание на този въпрос. Ние като председателство сме предвидели въпроса да се обсъди на ниво Екофин през май и юни, но междувременно ще имаме възможност да се запознаем с доклада на комисията за това как стоят нещата с изпълнението на четвъртата и по-конкретно петата директива за борба с прането на пари. Аз като министър на финансите ще свържа въпроса с предходния, тъй като вие говорихте за подхода на финландското председателство. Ние като финландско председателство борбата с изпирането на пари е част от писмото за механизма, който изпратихме. Е, за нас е ясно, че ние трябва да прилагаме действия на национално ниво, но и нашето разбиране е също така да насърчим дискусия на ниво съвета и особено по този конкретен въпрос е, с оглед на конкретните дейности на държавите членки. Убеден съм, че държавите членки се а, отнасят много сериозно по този въпрос. Говоря го от позицията на председателстваща страна. Е, С, сега от Риньо, господин Ридикано. Благодаря, господ, госпожо председател, господин министър Марич. Искам да подчертая, че вие поемате председателството в труден момент. Визирам Брексита и аз ви пожелавам на добър час. Хубаво е, че стартирате заедно с новата комисия. Приветствам и вашите коментари за банковия съюз, желанието ви да подновите работата замразена вече 5 години. Споменахте въпроса, но не споменахте други неща, които искам да поставя и да чуя мнението ви е, е, въпроса за е, е, регулаторното третиране на, на спестяванията и второ преструктурирането на банките. По принцип това, което констатираме всеки път при сериозни проблеми, провали на банките, нашия механизъм за преструктуриране на банките втория стълб всъщност не работи правилно банките е, всъщност винаги се оплакват, че нямат достатъчно пари и това се отразява и на лихвите. Искам да чуя от вас какъв е законодателният пакет, който предвиждате. Ще се намери ли компромис, които искат споделяне на риска и намаляване на риска? и е, преструктуриране, е, гаранция на депозитите, експозиции и така нататък. Как, как смятате да постигнете хармония между тези компоненти и какво ще правите? Благодаря. Това е също важен въпрос, който до момента е пространно обсъждан на ниво Еврогрупа. Нашата позиция като председателство е да подкрепим задълбочаване на паричния съюз. И разбира се, ще направим всичко възможно за по-добро функциониране на банковия съюз. Правим го на работно равнище, но и на работни групи на високо равнище. Това е всестранен подход с, с ясни цели за програма за гаранция на влоговете. Това е важно за завършване на банковия съюз. Това е, е много важно и не е тайна, че работата по този би го нарекал трети стълб на банковия съюз все още не е завършена. Вие сам споменахте някои от рискове, да речем споделяне на риска срещу намаляване на риска, но едновременно с това с радост отбелязваме, че цялостната дискусия не под подценява двата основни стълба, защото когато работим за ИДИС, трябва да стъпим и на досегашните натрупани знания и опит по втория стълб. Единствено по този начин можем успешно, в крайна сметка, да изградим този пакет. По конкретните въпроси на тази тема а, регулаторното третиране и а, експозициите. Това е тема на обсъждане на експертно ниво, работни групи. И ние като председателство ще подкрепим този диалог. Готови сме на всички нива да подкрепим след по-нататъчни дискусии и както по първи и втория въпрос ще кажа, позицията на Харватия вече е следната. Вече две години провеждаме съседанията на Еврогрупата с приобщаващия формат. Това ни дава възможност да поставим въпросите на подходящо ниво, защото някои Държави членки са готови да въведат еврото, други все още не. Но е, е, е, добре работещия банков съюз е един от нашите приоритети, като, тъй като е от всеобщ интерес. Сега, сега стати Сякалунас. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, добре дошли в нашата комисия. И като председател на ЕКОФИН оценявам казаното от вас за демографската криза и готовността да се борите с нея но това предполага съответна финансова система и архитектура на надзор. Може би излизам от рамките на вашето председателство, но тъй на базата на опита си имате вече известни впечатления архитектурата на финансовия надзор. Господин Дамбровски изказа, изложи една позиция за централизиране на финансовия надзор, като защитата на потребителите остане отделно. Вие имахте проблеми с, с швейцарски банки и а невърнати, неплатени кредити около 20 000 души. А, какво бихте казали на базата на вашия опит? във връзка с големи фирми, които биха могли да, задлъжнявайки, да породат сериозни проблеми за страни като вашата и моята родина, Литва, които са малки държави. Тоест, бихте ли казали нещо повече за е, държавния дълг и обществения дълг в е, Харватия и как бихте е, действали. Макар, че аз мисля, че вие вървите във вярна посока. Отговор. Уважаем господин, господин евродепутат за на, на надзора на финансовата архитектура и казаното от господин Домбровски като зампредседател на комисията, ние винаги сме готови да работим конструктивно по конструктивни предложения и диалог по тази конкретна тема. Напълно вярно е това, което казахте за, за дълговете в швейцарски франкове за недвижими имоти. Ние не сме единствените, впрочем. Едновременно с това опита от последната финансова и економическа криза казва своята дума. Всичко това са елементи, които би трябвало и дори бих казала е наложително да отчетем с оглед важността на финансовия надзор. Вие споменахте, че превенцията превентивни мерки също са в центъра на всички подобни дейности. Да не тръгваме по път на свръхрегулация, по-добре е да предотвратим определени нежелателни стъпки и действия. Това ще срещне добър отклик, отклик в финансовите банкови среди. Конкретни случаи, както да речем финтек, е важна тема, защото предлага уникална възможност да срещнем не само финансовите министри, но и управителите на националните банки. И това е форум, на който можем на високо ниво да поставим този въпрос защото несъмнено сме изправени пред ново предизвикателство. Нещата се променят, хайде да не казвам драматично, но доста динамично, така че в крайна сметка ние трябва да сме добре подготвени за е, държавния дълг. Отново влизам в ролята си на финансов министър. Да, като отчитаме 4 пете основни критерия, стабилност на обменния курс на цените и двата данъчни критерии от една страна да, да, с, голям публичен дефицит, ние успяхме да намалим и да стабилизираме фин, а, нашите обществени финанси, като през последните години ние имаме дори а, а, излишък, говоря за периода от 18-та година насам, но основно е държавния дълг. В края на 2015 2015 година беше, нашия дълг беше около 85% от БВП. С насърчаване на, на растежа, особено фискалната консолидация ние успяхме да намалим сериозно дълга. В края на мина година можем да говорим за 71, около 3%. Това още не е официално изнесен факт, но имаме 13% разлика. И ако включим това към, отнесем това към критериите на Мастрихт и пакта за растеж и стабилност, говори за изпълнение изпълнение на критериите. Защото е, текст, е, законодателството гласи при над 60% задлъжнялост трябва да има поне едно 20 между настоящия и миналото миналата е, задължнялост. Ние имаме три, горе три долу 3% намаляване на задлъжнялостта и ако, годишно и ако отнесем това към критериите от Мастрихт, което говори за изключително бързо намаляване. Тоест, ние изпълняваме критериите и ако трябва да се върна към въпроса за юр, еврото в Харватия, ние ще бъдем въпрос... Няма да можем да изпратим писмото и да обсъждаме въпроса без тези въпроси. Но Мога да ви уверя, че Харватия ще ем, изпълнява плана си за намаляване на обществения дълг е, с запазване на материалното ниво и прага но ние се стараем в три годишен срок да достигнем желаното средно ниво. Благодаря. Колегата от Идентичност и демокрация, заповядайте. Добре дошло на френското председателство. Аз имам три въпроса. Първият ми въпрос е към господин министъра. Започна една процедура за влизане в еврозоната и приемането на еврото. Може би онези, които извлекаха полза, беше в началото на 2000-та година, които се присъединиха. Вътре в Европейския съюз, обаче, онези, които са последните години там, имат свръхизпълнение. Очак... Какво очаквате от присъединяването към еврото? Вторият ми въпрос е свързан с хрватското председателство. А, имаме негативен растеж, което не е нормално. Много правителства действат. Нужни са огромни инвестиции в инфраструктура, за да се излезе от произволния характер на тези 3% задлъжнялост, извинете, дефицит, казва оратора, и инфлация 2%, което също е произволно, когато имаме отрицателен растеж. Какво мислите вие за тези критерии, които са така важни вече 30 години? И последния въпрос отново към хрватското председателство. В Европейския съюз и не само в него сме изправени пред една политика на САЩ, която защитава само техния интерес, един материализъм, който не спазва международните права. Каква е позицията на хрватското председателство и как това ще се отрази на нашия дневен ред в бъдеще? Uh, Благодаря, господин депутат. Изключително важна е темата за еврото, какви са плюсовете, какви са минусите на присъединяването към него. Ние, Харватското правителство и Националната банка на страната, преди време започнахме да мислим по тази тема, защото не става само за присъединяване. Не искаме да се присъединим към ИРМ, както и към други механизми, защото от друга страна искаме количествен анализ за всички плюсове и минуси, анализ на рисковете и ползите, като взимаме предвид не само статичната, статичното положение, но и динамичното такова. Какъв е опитът от така наречените нови държави членки, които са се присъединили към валутния механизъм. Преди две години изготвихме един такъв документ, преведен е на английски, може да го намерите. Но идеята беше да съчетаем и да се опитаме да сравним отново плюсовете и минусите. Ще започна с положителните страни, тъй като това е много важно от гледна точка на гражданите. Знаете, че Харватия беше част от една държава, която имаше друга политическа система. Нашите граждани добре си спомнят и познават периоди на хиперинфлация, девалва, девалвация, извинете, и така нататък. Така че не забравяме страха им за това какво се случва с цените, закръгляване на цените нагоре, въздействието на еврото върху инфлацията. В същото време сравнихме какво се е случило в тези държави членки, какво бе въздействието на нивото и като цяло говорим за 0,3% годишна инфлация първата година, защото в случая говорим за краткосрочно въздействие, когато се влезе в еврозоната и се променят цените. Цената за преминаването към еврото, кой ще понесе цената за гражданите? Зададаха се въпроси от други депутати преди вас за швейцарския франк в Харватия, защото при нас заемите са в куни или куна свързана с еврото, но куната е нашата валута вече 26 години. Това е националната ни валута. Да, това са разходи, които казах, че са еднократни. Какви са ползите? Ползите са много по-високи, или поне нашият анализ го показва. Трябва да вземем предвид а, риска от обменния курс, въвеждането на еврото и да вземем предвид структурата на економиката, битовите разходи, домакинствата, корпоративния сектор, банките. Три четвърти от баланса им ще бъдат пряко или непряко свързани с еврото. Преди еврото пък бяхме много пряко свързани с германската марка. Намаляване на кредитните рискове, лихвените рискове. Много лесно може да се види какви са, каква е доходността на нашите а, държавни облигации. Виждате и спредовете как се движат, те са много по-малки. Имаме възможност за маневриране, особено като се сравним нашите спредове, особено са сравними държави около нас, централно и източно европейски страни, които са част от еврото. Анализът на ползите и отрицателните страни всъщност накланят везната към ползите. Сега за председателството и това, което казахте за отрицателните нива и определени инициативи, които трябва да предприемем, за да променим правилата Uh, uh, за нивото на дефицита, на цените, на инвестициите. Значи, от една страна, моделът на растеж не само на национално, но и на европейско ниво, за каквото и да говорим, без ефикасни, ефективни инвестиционни политики няма да бъде устойчив. Така че инвестициите са изключително важни – когато говорим за инфраструктурни, е, научно-изследователска дейност и така нататък. Инвестициите са изключително важни за растежа. Но не можем и не бива да забравяме взаимосвързаността между економическото въздействие, тенденциите и фискалната позиция, тъй като те са тясно свързани. Едното влияе върху другото. Както посочих в встъпителните си думи, Европейската комисия по-настоящем осмисля двупакета и шестопакета, които, което всъщност ще стане по-ясно през февруари. Ние като председателство искаме да насърчим дебата по тази тема. И накрая за САЩ и глобалните проблеми. Ще действаме като председателство оптимално, за да насърчаваме диалога. Смятаме, че диалогът е изключително важен. И посредством диалога и конструктивния подход всички можем да извлечем полза, тъй като търговията е важна. Благодаря ви. Следващия оратор е от ЕКАРЕ. Последните препоръки на съвета по економическата политика на еврозоната показват, че потенциалният растеж на еврозоната си остава нисък под нивата преди кризата. Рискът е, че еврозоната може да се изправи пред един продължителен период на нисък потенциален растеж и производителност. В момента много се говори за зеления курс, но в краткосрочен план това може да означава повече разходи, без повече изпълнение. Това може да попречи на производителността. В спешен план трябва да се направят структурни реформи, за да се върне растежа на нивата преди кризата. Често препоръките по държави на комисията се игнорират. Националния съвет по производителност като че ли не води до реформи и до приемане при сърце на идеята. Испания, например, най-вероятно ще обърне някои реформи на пазара на труда. Франция се опитва да го направи. В моята страна, Словакия, правителството успя да разруши устойчивостта на пенсионната система, например. Как бихте увеличили мотивацията на държавите членки да ускорят изпълнението на структурните реформи и да предотвратят обръщането на реформите. Знам, че е трудно, но моля, опитайте се. Uh, uh, uh, благодаря, господин депутат. Посредством вашия въпрос, вие не само зададахте въпроса, но мисля, че си отговорихте сам. Когато говорим за потенциален растеж, фактът, че все още сме изправени пред предизвикателството, че този растеж е на нива преди кризата. Всички се безпокоим и трябва да се безпокоим как да повишим жизнения стандарт на гражданите, как да повишим заплатите. Увеличаването на заплатите трябва да е паралелно на повишаването на производителността. Имайки предвид постиженията на фискалната политика, паричната политика в държавите членки – изобщо на Съюза, фокусът трябва да бъде върху структурните мерки, структурните политики, структурните реформи. Как да ги насърчим е въпросът? Как да станат по-атрактивни? Всички знаем, че всяка структурна реформа означава промяна. Има економически последствия, но най-вече има политически елементи, а това е много важно. Затова е хубаво, че се повдига този въпрос за програмата за инвестиции и реформи. Тя е неразделна част от настоящите дебати. Стъпителните си думи го казах. От една страна имате компонент бюджетен инструмент за сближаване на държавите членки, но и доброволно за държавите от ИРМ, но и останалите, които не са част от допълнителните мерки, което стимулира определени реформи, пък и във връзка с инвестициите. Това означава съвместен подход, един подход за да се информира целият Европейски съюз на ниво държави членки без адекватни структурни мерки не можем да очакваме растеж. Днес гледаме бюджета за 2021 година, но потенциала за растеж отива и отвъд това. Много ви благодаря за това, че повдигате този въпрос. Повишава се информираността сред лидерите и гражданите за нуждата от структурни реформи, а тя е очевидна. Благодаря. Господин Морешан от НП. Благодаря. Добре дошли и от мен. Поздравления за устойчивия начин, по който Економиката на Харватия се развива по-настоящем с намаляване на задлъжнялостта, имате растеж, все по-ниска безработица. Имам два въпроса. Инструмента за сближаване и конкурентоспособност. Говорихте за него по-рано. Имахме сложни дебати и тук в парламента за финансирането, участието в тези механизми. Първият ми въпрос е финансирането. Ако искаме да са амбициозни, всичко трябва да е свързано с финансирането. Въпросът ми е какъв според вас е този инструмент и кога очаквате това да окаже своето въздействие върху МФР. След това, възможностите. Говори се за нуждата да се подкрепи економическия растеж. Как разглеждате Зеления фонд и механизма за справедлив преход, за да се насърчи растежа в Европа? Колко амбициозен трябва да е той като обем – това, което предлага комисията, достатъчно ли е? И как да се използват тези инструменти, за да продължи това? Thank you, uh, honorable uh, member of the... Уважаеми господин депутат, за под... програмата за подкрепа Текат разговори по настоящем. Знаете, че това е неизменна част от дискусиите ни, не само свързани с това са те, но и с цялото МФР. Очакваме политически указания и цялостната рамка, която ще бъде пусната. Не можем предварително да кажем каква ще бъде е, съответната рамка. Когато излязат политическите указания, всички действия, разглеждането член по член ще започне. Това, което мога да кажа сега. Що се отнася до зеленият курс, първия екофин бе онзи ден. Обсъждахме това. Много полезна бе дискусията, много конструктивна, но е прекалено рано. Държавите членки обменят становища новият мандат. Това е много важна тема. Не само месеци, а и години. Uh, uh, uh, но искаме да се постигне едно съгласие. Като председателство в съвета, и ще го повторя тук, казах, че ние сме готови да започнем и да участваме, да организираме максимален брой разговори на ниво съвет, на техническо ниво, за да можем да отговорим. Thank you very much. And now Paul Tang from SND. Paul Tang от Социалистите и Демократите. Благодаря, добре дошъл господин Марич. Радвам се, че сте тук. Говорихте за докладите по държави. Знаете, че Австрия промени позицията си и сега трябва да има квалифицирано мнозинство. Финското председателство направи ревизирано предложение, като взе предвид предложения от правната служба, което трябва да помогне за правното основание на предложението. Имайки предвид всичко това, смятам, че е изключително важно тази точка да се върне в дневния ред на съвета. Особено тъй като се излезе с една рамка за отчетността на данъчното облагане и вече няколко държави спазват тази рамка. Какви са стъпките по тази важна тема? Екофин, знам, че го обсъди скоро. Thank you, honorable member of Europe. Благодаря, господин депутат. Тази тема бе повдигната отново, макар че, ако ми позволите, нека кажа няколко думи, за да се разбираме добре. Националните данъчни органи вече обменят информация за дружествата по Директивата за административно сътрудничество. Но въпросът, който бе повдигнат отново, бе въпроса за подхода към тези данни. На ниво съвет работата е напреднала много, но поради Ние като председателство ще вложим много усилия за да работим в тясна връзка с държавите членки и да идентифицираме евентуалните решения, за да има напредък. Но вие знаете това. Вече има доста спорни елементи в правното основание и как да се движим напред. Но ние ще се съсредоточим в диалога с държавите членки, и институциите, за да намерим решение, което да задвижи нещата напред. Моят основен враг е Шел. И наистина... Uh, и там има докладване по страни на годишните сметки. Без това няма да платят корпоративния си данък в Нидерландия. Има промяна, която настъпва и мисля, че сега е момента. И вие казвате, искате сътрудничество с държавите член. Какво означава това? Ще настоявате ли? Ще искате ли да има успех през тези 6 месеца? Или просто се опитвате отново да изградите основата, върху която всичко да почива? Както казах, по този елемент от правното основание – това не е наша отговорност, нито пък ние сме хората, които ще съдят или ще казват как да се развиват нещата. Но когато има разбиране на членовете, идеята е да се насърчи диалога, защото, както казах, несъмнено е, че ние сме запознати с този факт. Дори това е част от един, би го нарекал, пакет, който обсъждаме на ниво съвета, вече доста време. Става дума за цялостното данъчно облагане като ниво и нивата, свързани с ОИСР, както и уронването на данъчната основа и изместването на данъци. Корпоративното данъчно облагане е важно не само от гледна точка на дружествата и държавите членки, но и отвъд това. Мисля, че това можем ние да направим и ще го направим. Now... Благодаря. Келере от е, Обнови Европа има думата. Благодаря. Искам да пожелая успех на хрватското председателство. Имам въпрос е, по пакта за стабилност и растеж. В момента комисията осъществява е, преглед. Вероятно на следващото заседание на ЕКОФИН ще има възможност да се обмислят параметрите от този преглед особено в контекста на вашето председателство и заявените от вас амбиции за това Европа да се развива. Има економики в Европа, които имат трудности, които са зациклили, нямат растеж, няма достатъчно инвестиции и в различни сфери, включително социалните услуги. Ние говорим за стабилност, но мисля, че се поставя много малък акцент върху аспекта растеж в пакта за стабилност и растеж. Ще се направи ли оценка на въздействието на пакта за стабилност и растеж върху валутната политика на еврозоната? както и върху това какви да бъдат възможностите на економиките да инвестират, да правят капиталови инвестиции в инфраструктура, в дългосрочно инвестиране, в образование, научно-изследователска и развойна дейност. Има слабости от капиталовата страна на економиките. Аз съм обезпокоен че може да се ограничат определени економики и те да не могат да не инвестират дългосрочно за покриване на нуждите от капитал. Ние трябва стратегически да планираме за това, което би могло да се случи. Дали по време на вашето председателство всеки анализ на пакта за стабилност и растеж да отчита по-широки параметри, не само на паричната политика и разходите на държавата, но и по-широкото въздействие върху инвестициите в еврозоната и в економиката на Европейския съюз като чало, като дългосрочен проект. Благодаря ви за въпроса. Вашия въпрос е много близък до предходния е, и аз ще повторя отново Това е ключов е, въпрос, на който трябва да обърнем внимание. В встъпителното ми изказване аз казах, че има растеж, е, но има спад. От 2018 нататък се забелязва забавяне на темповете. Ние сме се извлекли полуки от предходната криза и се надявам, че в крайна сметка Европейската комисия, тъй като аз към момента не зная какъв е отговора на някои от вашите въпроси. Не знаем какво точно ще бъде включено в доклада на комисията. Трябва да изчакаме февруари, когато ще имаме първа възможност да започнем или да продължим диалога по тази тема. През април на неформалния екофин в Загреб този въпрос отново ще бъде включен в дневния ред, за да продължим дискусията. Но всички елементи, които отразихте, като макроекономическа стабилност и други, са приоритетите. Това е предпоставка за растежа, но не е достатъчно. И ние трябва да имаме предвид инвестиционната дейност не само публичните, но и частни инвестиции в целия Европейски съюз и в отделните държави членки. Но на базата на опита на фискалната криза, която преживяхме наскоро, не бива да пренебрегваме и ефекта върху фискалната позиция. Двупакета и шесто пакета за това са толкова важни Искам да припомня, че в някои от предходните дискусии в съвета поставихме въпроса за подобряване на споделянето на информация, както и на образоването на гражданите ни, че не става дума само за едногодишен растеж и темпове на растеж, потенциални възможности растеж, Нещо, което е трудно да се обясни, но всичко това е много важно и затова аз ценя вашия въпрос, както и предходните въпроси, че паралелно с тези процеси ние трябва да а, трябва да подобрим информираността на хората и също да се работи за повишаване на потенциала на растеж на цялата економика на Съюза. Е, трябва да се мисли е, също е, прегледа на двупакета и шесто пакета, така че всички тези въпроси ще бъдат обсъдени. Благодаря ви много. Следващият оратор Осра Малдикене от НП. Благодаря, госпожо председател, че ми давате възможност да се изкажа. Благодаря на министъра за отговорите. Сега минавам към родният ми език. Представяйки своята програма за председателството, Харватия заяви, че ще се стреми към намирането на устойчиво решение по многостранните програми. Кохезионната политика, съскостопанската политика – се нуждаят от финансиране, което влиза в противоречие с нуждата от финансиране на нови програми, също образователната политика, политиката в областта на сигурността. Дългосрочното планиране трябва да се основава на бюджетната дисциплина и на финансиране на европейските приоритети. Всичко това звучи добре, но целите, заявени от Европейския съюз, могат да бъдат постигнати само ако увеличим приходите в Европейския съюз, ако има допълнително финансиране, или ако преразпределяме средствата за образование и това да бъде за сметка на селското стопанство. В моята страна Литва има неудовлетворение от намаляването на финансирането за селското стопанство. Знаем, че лобистите в селското стопанство са сред най-силните в Европейския съюз, имат най-силно влияние, са най-видими. В новите държави, членки от Източна Европа, има особено силен ангажимент в това отношение. Затова въпросът е доколко успешни ще бъдете в реализирането на амбициозните цели, които сте си поставили – Искам да ви попитам конкретно следното. Ще подкрепите ли прагматични позиции и, а, и да а, ограничите амбициите си или ще се придържате към принципите си и ще подкрепите необходимите реформи и промени, които са по-малко амбициозни, отколкото би трябвало, по мое мнение. Благодаря ви много госпожо депутат, за вашия коментар и за поставените въпроси. Както говорих и по темата за реформата и инструментите за инвестиции, тези отговори са свързани и с конкретния въпрос на по-секторно ниво за МФР. В момента ние изчакваме насоки. В момента се е, водят е, разговори в Европейския съвет е, и аз съм убеден, че държавните правителствени глави ще обсъдят и конкретни въпроси, като тези, които поставихте вие. Какво ще бъде окончателното предложение, обаче все още предстои да се види. Като председателство ние сме напълно готови за последващи стъпки, след като получим политическите насоки. Същото се отнася за новите а, приходи. Не зная дали имате предвид собствените приходоисточници или нещо друго. А, това е под а, същата шапка, бих казал. Марик Белка от Социалистите и Демократите. Има думата. Благодаря ви, министър Марич. Вие вече споменахте въпроса за банковия съюз или по-точно укрепването на економическия и паричен съюз. Но има в момента застой по европейската схема за гарантиране на депозитите. Въпросът ми е дали имате намерение да потърсите нови идеи, за да се разчупи а, този застой, да се постигне компромис между тези държави, които искат а, а, да се обединят рисковете и унези, които искат да се намалят рисковете. Имате ли някакви идеи как да се процедира? Ще търсите ли нови идеи в тази област? Вторият ми въпрос се отнася по-конкретно за Харватия. Приветствам решението на Харватия да се присъедини към еврозоната. Един от критериите е за две години да бъдете членове на системата Валутен механизъм 2, ИРМ 2. Куната е обвързана с еврото. Това не трябва да създава проблем, но ИРМ 2 предлагат по-широк диапазон, отколкото този предлаган от Централната банка на Харватия. Нямате ли притеснение, че в рамките на ИРМ-2 ще има по-големи колебания, що се отнася до курса на куната. Благодаря ви, господин депутат. Относно ИДИС и задълбочаването на Банковия съюз, вече казах няколко неща, мога само да повторя, че ние ще проведем диалог в Еврогрупата, заедно с съвета, както правилно посочихте, за да можем да сложим край на този застой, който съществува в момента, да се разгледа двата стълба на Банковия съюз, плюс допълнителният напредък, който очакваме да се постигне и по ЕДИС. Ситуацията е такава, че има като цяло разбиране за нуждата от задълбочаване на банковия съюз, но има и разлики в позициите. Диалогът ще продължи. Относно еврото и курсът на еврото спрямо куната, националната ни валута, вие правилно посочихте, явно много добре познавате Харватия и националната ни банка и политиката, валутната ни политика не само през последните години, а от въвеждането на куната през 1993-1994 година. Ние имаме плаващ валутен курс, но много тясно обвързан с еврото. Тези диапазони, тези флуктуации са доста ограничени през последните две десетилетия и половина. Диалогът, който водим с Националната банка, знаете, че това е независим орган в Харватия, но те са заявявали публично, че към момента не може да се специалига за това какви ще бъдат точните стойности на валутният курс при преходния период. Но очакването е, че няма да има големи колебания спрямо куната. Преди да започне рецесията, ние виждахме някои отклонения от Курс най-вече в летните месеци, поради притока на туристи. И тогава се повишаваше курса на куната. След това имаше спад. Това, въпреки очакванията, не се промени по време на рецесията, нито пък днес. Харватската национална банка осъществява мерки на пазара, предприема мерки, за да гарантира стабилността, така че не очакваме и големи колебания по време на членството ни в ЕРМ-2. За допълнителен въпрос, това, което имах предвид е, да, че в случая с Харватия изискването да бъдете част от ЕРБ, няма особен смисъл. Благодаря. Яки Лунес има думата. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да говорим по тези по-сложни въпроси Финансите са достатъчно сложна тема, но това, което казахте за демографските тенденции, също създават притеснения. Често се говори за миграция, но Харватия, Латвия и други имат проблеми с недостатъчната недостатъчното активно население, което влияе върху производителността. Може би вече сте предложили някои смягчаващи мерки и действия. Бихте ли казали малко повече за това? Що се отнася до предстоящата многодишна финансова рамка? Някои от е, сравнително новите държави членки, може би не Харватия, вероятно ще преживеят е, намаляване на структурните фондове на Кохезионния фонд, е, като се има предвид демографската тенденция, която може би ще продължи е, така, може да има някои промени, например в Литма. Е, за първ път докладва за известен напредък, но и има проблеми в други страни с недостиг на активно население, недостиг на средства което може да доведе и до сериозни економически мерки. Така че какви са смягчаващите мерки, които предвиждате? Благодаря ви за въпроса. Благодаря ви за това, че оценявате нашите предложения, що се отнася до демографските тенденции, не само вашата страна, но и централноевропейските страни, сред които и Харватия, търсят решение на национално ниво на демографските предизвикателства. Но ние искаме да поставим този въпрос на ниво съвет, защото считаме, че трябва да имаме общо разбиране. Не можем да кажем, че ще има единодушен но разбиране за предизвикателството или пък еднакъв подход, но трябва да се постави въпроса. Не предлагаме никакво магическо решение, нито на национално, нито на европейско ниво, което да доведе до пълно решение на проблема. Демографските предизвикателства, както пенсионната система, социално-осигурителната система, свързани с това, въпреки силното ни желание, изпитват натиска. Определено са необходими структурни реформи. Каквото и да се направи обаче, няма да е достатъчно, за да се изпълни това, което искаме. Затова трябва да говорим за растежа, за нови работни места, за допълнително намаляване на безработицата. Това са ключови отговори, допълнителни елементи към цялостния дебат. Ние поставяме въпроса в съвета. В своят портфел хрватския комисар има и темата за демографията, демографските въпроси. Така че се надяваме на подкрепа на не само вашата страна и на засегнатите други страни, но на целия Европейския съюз, тъй като това е много, много важна тема. Благодаря ви. По процедурата спонтанни изказвания Робърт Роланд има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че сте тук, господин министър. Вижда се, че вие сте добре запознати с материята. Един от въпросите, който редовно поставям в такива срещи, е, отри... е ам... отрицателният ефект на негативните лихвени проценти. Освен това съм обезпокоен от техният ефект върху капиталовата система и сигналата, който отправя за това колко струват парите Наблюдават се две неща. Някои компании се превръщат в компании зомбита, като в Япония, например. Освен това, банките не са а, заинтересовани а, от поемането на риск, а, от а, кредитиране. Има също а, промени в цените на активите, което води до оформянето на балони. Трябва да видим какви са рисковите параметри в Европа. Има доста коментари от ИД, от ЕКАРЕ, за Банковия съюз, от схемата за гарантиране на депозитите, но аз искам да поставям въпрос в единия фонд за приспособяване, ако настъпи нова финансова криза, разполага ли той с достатъчно средства и какво може да се направи, за да се защити Европейския съюз? Като Обединено кралство ние ни искаме нашите най-близки съседи да преминат през същата економическа криза, огромна дефлация, огромни а, трусове, особено за малки страни като Харватия. От гледна точка на моята страна е важно Европа да не разчита прекалено на паричната политика, сега след като има негативни ликвени проценти. Лихвените проценти бяха между 4 и 4,5%, т.е. има възможност за намаляване, но негативните лихвени проценти не водят до нищо. печатането на пари са иллюзорни но нещо. Искам да разбера от вас, докато трае вашето председателство, дали ще насърчите прилагането на по-пазарни варианти, да се намерят решения за подобряване на конкурентоспособността, реформа на доставките, да се дадат стимули на хората, да се насърчат инвестициите, да се поема риска с новия зелен пакт ние разчитаме Господ да реши проблемите с слабия растеж в Европа. Дали няма този зелен проект да допринесе за загуба на работни места, преди да се стигне до ползите, които обещава от привържениците му. Благодаря ви, че ми дадохте възможността да се изкажа в рамките на 3 минути и 45 секунди. Две минути за отговор. Ще се опитам да бъда кратък. Вие самия сте от тези среди сте очевидно много добре запознат с процесите. Ще отговоря от части като финансов министр на Харватия, който поема, пое поста си във време, когато а, в е, Харватия имаше на 300 е, пункта е, по отношение на бондовете, докато сега ние отбелязваме много добри резултати. Дори имаме отрицателен резултат, така че ако погледнете ситуацията в банковия сектор, когато 3,25% от БВП отива за плащане на лихви и до обратното положение, мисля, че това има много сериозно отражение върху економиката, защото в момента всичко, което е свързано с обществения и личния дълг и държавния дълг, има свое отражение. Сега, в, контекста на казаното от вас, и вече се връщам към ролята си като част от председателството. Аз съм убеден, че ние сме в много по-добро състояние, макар съществуват и тези въпроси, които вие поставихте, когато имаме отрицателна а, лихва. А, хората се приориентират към други форми на активи. А, Например, у нас в Харватия забелязваме също търговията с недвижими имоти се динамизира и се съживява. Така или иначе това е, е, и като диалог, и като дебат ще бъде наша задача по време на председателството. Това е работа на целия Европейски съюз и не само на съвета по финансови въпроси. Председателката, благодаря много за дадените отговори. С това изчерпваме тази точка от дневния ред и имаме само една минутка почивка преди да пристъпим към следващата.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 Така сега имаме изслушване с кандидата за е, член на надзорния съвет на Европейския банков орган. Това е първа подобна процедура, която е на вниманието ни днес. Така че става дума за господин Джери Крос, който е нов, е, с който се предлага за нов изпълнителен директор на ЕБО. Мястото е освободено поради напускането на подадване оставка господин Фаркаш на 31 януари. ЕБО уведоми Европейския парламент на 14 януари и съгласно ясни от тяхното съобщение. Господин Крос бе избран като кандидат в момента той работи в Централната банка на Ирландия в Дъблин. Целта на днешното изслушване е да пред, бъде представен кандидата преди парламента. Това е по член 51 от регламента на ЕБО, съгласно който изпълнителният директор се назначава от е, надзорния съвет след потвърждение от Европейския парламент. Мандата е 5 годишен с право за еднократно разширяване, удължаване. И сега ще изслушаме представяне на кандидата в 8 минута. След това имаме 4 минути за въпроси и отговори, по една минута за въпроси, 3 за отговор. И след това политическите групи ще, ще разпределим по системата ДОНТ правото на задаване на въпроси. И след това ще имаме спонтанни спонтанни изказвания от залата. Господин Крос, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, радвам се да застана днес пред вас. Между другото, благодарение на вашата комисия, ЕБО бе създадена преди 9 години в отговор на финансовата криза, където изигра важна роля. Тази работа трябва да продължи и трябва да гарантираме доброто действие на Европейската банкова система честно и устойчиво в рамките на европейската економика и в услуга на, интерес, на интересите на своите граждани. Това предполага сериозно ръководство Тоест, изпълнителният директор трябва да има ясна стратегическа визия и лични качества нашите бъдещи приоритети, е, ако поема ръководството. Първо, правилно и висококачествено регулиране. А, е, трябва да бъде завършена регулаторната рамка, е, включително е Базел 3 по предложенията, преднаправени от Европейската комисия. Важно е ЕБА да използва своите знания и опит, е, за да продължат реформите. В контекста на Брексит е изключително важно да продължим да работим, за да не се стигне до разклащане на единния пазар. Важно е ние да прилагаме принципа на пропорционалност като принцип на доброто регулиране. И това ще се, като това ще се отрази на по-малките институции. Важно е също така да бъдат изпълнени изискванията за докладки с цел да се облегчи живота на по-малките предприятия. Освен това ще се пред, предлага, прилага широко директивата за преструктуриране на банките, което ще има сериозен принос за завършване на банковия съюз. Второ, укрепване на доверието и изграждане образ на доверие Необходимо е Европейската банкова система да се крепи на доверие, за да обслужва европейските економики и европейските граждани. Това е особено важно трябва да, имаме, да има доверие, че банковата система работи добре и търси решения добри, а не просто законни. Това предполага за защита на интересите на европейските потребители, задача по която все още имаме да работим. Това се отнася и за самия Европейски банков орган. Ебо, ние трябва да подобрим надзора в цяла Европа и целия Европейски съюз. Това означава добра отчетност и добър надзор. И освен това трябва да извлечем полуките от ръководството на Адам Фаркас ние мисля, че трябва решенията от пленарното заседание да доведат до съответен резултат. И да не допускаме отново такива събития. Радвам се е, да се съглася с вас и е, да поема публичен ангажимент, да не поемам е, неправомерни задължения. Трето, пране на пари и борба с тероризма. Изключително важна задача. Тук се налага да подобрим работата на надзорните органи, по-добър по обмен на информация и координация и по-добър надзор във всички юрисдикции както и нови правомощия, за да изискваме действия от компетентните органи. И следваща точка устойчиво развитие. Въпросите за климата играят изключително важна роля и тук е Боб заема своето място. Банковия сектор и ЕБО ще играят важна роля за финансирането в следващите години от това не трябва да е в ущърп на финансовите регламенти и като е, съответните е, регулаторна рамка залегне изцяло в нашата работна програма. И накрая техно, техническия прогрес трябва да не заеме място в нашата работа, без да подценяваме рисковете, като целта ни ще бъде да се възползваме от преимуществата на техническото развитие, без да поемаме рискове. Какво ще доведе до успеха? Първо, хора. При нас работят около 200, 200 души. Те трябва да продължат да работят мотивирано и активно да бъдат зачитани, запазвайки и разширявайки многообразието и постигайки нашите цели. Тук ще стъпя на своя опит от Централната Ирландска банка, за да укрепя ЕВО в това отношение. Второ, отношенията с заинтересованите страни са изключително важни. Смятам да продължа по този път. Трябва да подобрим комуникацията и прозрачността. В това отношение аз ще поема твърди ангажименти. И накрая финансовите ресурси. Основното ни предизвикателство е да определяме правилно приоритетите и да използваме ефективно технологията. Няколко думи за мен самия. От 2015 година работя в ръководството на Централната банка в Ирландия и работя за прилагане на новите разпоредби. Това е една отлична банка, която работи широко с хората и това е в основата на нейното промяна след кризата смятам да работя в интерес на европейската общественост. На базата на своя национален опит, аз съм работил 4 години за Европейската комисия съм член на надзорните съвети на ЕБО и ЕЙОПА. Работил съм и в частни, и в обществени фирми. Винаги съм вярвал твърдо, че работейки в финансовите услуги, ние работим за общественото благо. Ние трябва да действаме изключително почтено, защото в противен случай увреждаме обществения интерес и добруването на граждането. Това е основният интерес, към който ще се придържам и винаги ще се придържам. Задачата, за която, длъжността, за която се кандидатирам, ще бъде един сериоз, една сериозна и благодарна мисия. Ще бъда благодарна, ако ме утвърдите. Председателката, благодаря. Маркус Фербер. Благодаря. Ако не възразявате, ще се изкажа на немски. Добре дошли и благодаря за встъплението. Два кратки въпроса. В последно време установяваме, че Европейският банков надзор и механизма съществува известно съперничество. Кой е на по-добър? Смятате ли, че ще можете да работите заедно с ССМ и все пак ЕБО да изпълнява своите задачи? И втория въпрос тъй като водех преговорите за PSD-2. ЕБО тогава застана зад банките. А ние като потребители не реализирахме всички възможности. Как в бъдеще ще гарантирате, че ЕБО няма едностранно да подкрепя банките? Как ще гарантирате в областта на цифровизацията шансовете да се използват и от двете страни? Благодаря. за връзката с ССМ. Когато за първи път механизма бе създаден, което бе важна крачка напред по пътя за завършване на банковия съюз. Това бе при първостепенен приоритет и за мен самия, и за много други. Тогава възникна въпроса за това как ЕБА ще се съотнася и взаимодействие с, механи... с ССМ. Мисля, че това са две стриктно разграничени роли които взаимно се допълват и постигат добър резултат. От една страна ССМ отговаря за прекия на на надзор на тези системни банки и институции в, е, и в, в рамките на банковия е, съюз, докато ЕБО задава стандартите за целия европейски пазар. И мисля, че в това отношение ние работихме много добре. Рамката след кризата промени изцяло нещата. Това е много важно. Мисля, че акцента върху единния пазар, както и върху съответните правила, под към които се придържа ССМ, са много важни. Освен това, ЕБО има съществен принос към успеха на механизм на ССМ и на Банковия съюз. Така че е, начин да стане това е надзор над правилното изпълнение на правилата, насоките, техническите стандарти, директивата за преструктуриране и така нататък. Така че има много сериозна взаимна допълняемост от двете страни. За мен това е нещо, което се отнася и за собствената ми професионална биография винаги има някаква различна перспектива, някакво различно предизвикателство. Така че ЕБО трябва да работи върху регулаторната рамка, задаването на стандарти, насоките и практиките, които да се прилагат на целия единен пазар с цел да се гарантира единно прилагане. И този процес Този здравословен диалог с ССМ е много важен. Смятам, че това може да бъде успешно взаимодействие. Разбира се, ще има и предизвикателства. Попитахте за PSD2 и ролята – позволете да кажа нещо, което е важно. В Ирландската централна банка аз разбрах, що е то, колко важни са иновациите и новите техник, технологии. Основно е, е потребителите да осъзнаят ползата от новите технологии, но въведенията. Така системата ще процъфтява. Не, не да питаме само какъв, какво ще е отражението. Да, разбира се, трябва да осъзнаваме и рисковете, но да позволим на економиката да се възползва от иновативни финансови компании. Така че нуждаем се от технологично неутрален, открит подход. Пол Танк, социалисти и демократи. Много благодаря. Говорим за доверие в банковия сектор, но същото се отнася и до банковия орган. И въпросите ми са свързани точно с доверието и надежността. Като член на борда на надзорниците, вие следвате направеното от вашия предшественик. Той направи някои промени, съгласни ли сте с тях, засяга ли се е целостта на този орган, като си има предвид връзката с банковото лоби. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е за дисбаланса между половете. Само един от членовете на изпълнителния борт е жена от надзорниците всеки третия жена. Съгласни ли сте, че за всяка позиция трябва да бъдат номинирани мъж и жена и парламентът да може да прецени да вземе какво решение да вземе? Равенството между половете играе ли роля при вземането на економически решения? Um, Благодаря що се отнася до положението с фарка, с което току-що описах. Както казах в изказването си, резолюциите ви са много важни и има трансформативен ефект върху това как се възприемат нещата най-общо. Има три аспекта тук, които мога да отбележа. Когато имаме някои който е бил на висока позиция в публичния сектор и минава в частния. Първо, вътрешната информация, с която разполагат, това е проблем. На второ място, способността те да оказват въздействие върху онези, които са работили за тях и онези, с които са работили. И на трето място, въпроса за, интенс... за стимулите. Дали лесно може да се премине от старшото ниво в публичния сектор към а, частния? Това води до обратен стимул за това как разглеждат кариерите си нези, които вземат обществена длъжност. Това са трите сфери, които трябва да се засегнат. Мисля, че ограниченията, които се налагат на господин Фаркас, всъщност два трябва да засегна аз тук. И въпросът с изпълнението е много важен. Мисля, че трябва да се посочи тук и да видим дали не можем да направим нещо повече. Що се отнася от нуждата за период, в който лицето да няма право да заема такива длъжности. Според мен това не е добре направено и не е записано в регламента за служителите. Трябва да се наложат определени ограничения. Но не бива да забравяме, че ако си на такава позиция, старша позиция в обществени сектори, искаш да минеш в частния, това е добър пример – то тогава трябва да има период от две години, но разбира се, може и други. Аз лично смятам и съм готов да подпиша, например, пред вас и пред обществеността, че ще има две години, които трябва да изминат преди да заема друга длъжност в частния сектор, което да се използва. Uh, Що се отнася до ЕБО и uh, когато работех за АФМИ. В контекста но според мен е много важно да кажа, че този сектор промени начина по който работи с регулаторите. Преди кризата и в сърцевината на кризата се появи едно сливане на бизнеса, този сектор, законодателната част на въпроса. Прекалено свързани бяха те. Интересите на този сектор, като че ли смятахме, че отговарят на публичния сектор. И това, разбира се, се провали и бе много болезнено за много граждани, включително и гражданите на Ирландия, моите съграждани. Така че, според мен, след кризата, този сектор трябваше да се промени и начина по който той работи с регулаторите. Имахме нужда от стойностни хора, които да го направят. Аз поех ролята в АФМИ точно в тази посока. Казахме, ако искаме промяна, трябва да излязат хора, да доброволно да се включат и да променят сектора. Що се отнася до връзката между АФМИ и ЕБО, мисля, че е изключително важно секторът да работи и да се държи надлежно, както трябва, но още по-важно, онежи, които работят за АФМИ, да имат подход, който е пропорционален, добре обмислен, скептичен, независим. Знаем, че може да извлечем полза от а, вътрешната информация, която получаваме от участниците на пазара и да кажем, нещата стигат до тук, това ни е нужно, повече от това не ни е нужно. Uh, По многообразието. Изключително важна е тази тема. Централната ирландска банка, това е един от основните принципи на работата в банките и финансовия сектор. В Централната банка Ирландия имаме многообразие на половете, 60% жени, 40% мъже. И наистина смятам, че многообразието на половете и всякакви видове помагат, за да не се мисли в силузи. Thank you very much. Now, uh, Stephanie uh, from Renew. Следващият оратор е от Обнови Европа. Заповядайте. Имам два въпроса към кандидата. Говоря от името на колегата Пол Танк. Всъщност не от името му, а са свързани с негови. Конфликта на интереси. Ние се борим срещу това съвсем сериозно и и твърдо пленарната зала Европейския парламент гласува с мнозинство за една резолюция на ЕКОН, която насърчава да се преразгледа решението на господин Фаркас да работи за АФМИ, след като е бил председател на ЕБО. При вас нещата са същите, но точно обратните. Вие идвате от АФМИ в ЕБО, а не обратното. Вие 4 години сте били ръководител на АФМИ. А сега ще бъдете в управителния съвет на ЕПО. Така както каза, четвъртък гласувахме за това и подчертаваме точно този е, конфликт на интереси, обществена длъжност, частния сектор. Е, минава се от една в друго качество, без никакви проблеми. Е, какви са вашите приоритети и смятате ли, че това уронва институцията? Това беше въпроса ми и как конкретно ще премахнете всички съмнения и ще гарантирате ролята си, която да бъде безпристрастна и независима. Втория ми въпрос е свързан с един от основните приоритети за по-добър микс на половете, мъже, жени. Това е записано в мандата ви и се питам, имайки предвид всички обещания, нито една женска кандидатура не е появена, независимо от експертните познания на много дами. Господин Крос, ако вие сте директор, изпълнителен директор, какви действия ще предприемете? Тъй като не чух нещо конкретно, за да има микс в ЕБО. Thank you for that. Um, on the uh, question, Сега, по въпросите, които зададохте. Как ще направя така, че АФМИ да остане реномирана организация и да няма конфликт на интереси? Нека го кажа ясно. Пет години вече работя... Минаха откакто работих в АФМИ. Казах, че има проблем за хората, които първо работят частния, после в обществения сектор, после обратно. Transparency International в работата си по този въпрос много ни помогнаха и заложиха принципи. Един от тях е, че има ангажимент на хора, които работят в частния сектор и обратно. Това, ако се прави добре, не е проблем. Не казвам какъв трябва да бъде периода, но те смятат, че този период, преходен период трябва да е година-две. Пет години обаче минаха, откакто работих за АФМИ и смятам, че това би трябвало ясно да показва, че не съм близо до организацията, която съм ръководил в миналото. В този период съм работил по регулаторни промени, които не защитават интересите на сектора. Например, в Ирландия трябваше да се занимаем с Брексит, какво означава той за нас. Има много натиск от различни страни. Имаше много натиск, който да казва и не само в Ирландия, разбира се, Имайки предвид, че всички тези дружества трябва да се преместят от Обединеното кралство, няма ли да е добре да дойдат в тази юрисдикция или да отидат в друга юрисдикция или да има подход и така нататък, който да е такъв. В Ирландия аз с водещата ми роля ясно заявихме, че няма да направим никакви компромиси с стандартите си, че ние като регулатор не насърчаваме, нито пък при... привличаме банки. Много твърдо казахме това. Ако фирмите искат да са в Ирландия, те трябва да присъстват в съответната юрисдикция значителна степен и трябва да отговорят на регулаторните ни изисквания без никакви въпроси или да се правят отстъпки за тях. След това, по настоящем, по настоящем се занимавам с нашите финансови фирми. Трябва да се промени културата. Ние сме една от първите държави, която иска да въведе рамка, в която старшото ръководство трябва ясно да каже за какво отговаря, каква е структурата им, организацията, за да може да са ясни и стандартите и съответно по тях се съдят. Тоест, всеки носи отговорност за себе си. Лична отговорност се търси. Що се отнася до многообразието, както казах в отговор на господин Танк, това е изключително важно – Проблемът е, когато се мисли на силози, т.е. хора с една и съща гледна точка, с един и същ минал опит, които мислят еднообразно. Това е основно за мен. Важно е да има многообразие, балансиран поход, многообразие не само между половете, а всякакви други видове многообразие. Това съм постигнал в моята дирекция в Централната банка и в ЕБО. Доколкото разбираме, имало в краткия списък и дама – но това трябва да продължи и тук. Благодаря. Искам да припомня на колегите, че е добре да се задава един въпрос. Иначе нямаме време за отговори. Свен Гигулт от Зелените. Бих искал да подчертая, че тук не говорим за преходен период. Мина време, откакто сте приключили работата си в АФМА. Така е. Ние просто питаме, вие правилният човек ли сте в тази ситуация, да бъдете във водещата роля на ЕБО. И искам ясен отговор на въпроса на колегата Пол Танг. Каква роля изиграхте в решението за Фаркас? Каква беше вашата позиция? в, борд, в надзорния съвет? Искахте ли по-дълъг период който е задължителен. След това, като член на надзорния съвет, когато бе отложено решението за Данския банк, как гласувахте? Каква беше вашата позиция, за да защитите състава на ЕБО? Това са двата въпроса. Thank you, uh, Mr. Um, So in, in response to the first question. В отговор на първия въпрос. Ако погледнете регламента за служителите, а работата тук наистина променя всичко, защото сега нещата изглеждат различно. Ако погледнем текста на регламента, който управлява тези въпроси, ще видите, че в формулировката, в изразяването на това, колко е важно налагането на ограничение, то тогава виждаме значимостта и подходът, който се предприема, е точно да се преодолее конфликта на интереси. И когато погледна подхода на комисията, такъв е и нейният подход. Съгласна съм, че не може така да се продължава. Това трябва да се промени. Що са, попитахте ме мен, за мен, как съм направил, аз поисках за така по-строги условия, но не съм казал, че трябва да има забрана. И най-вероятно, ако сега се беше случило, по друг начин ще да гласувам или да мисля Извлякахме голяма посока. Става дума за решението на Ебо, нали? Много жалко. Много жалко. The... Нека сега кажа за Дански банк. Ставаше дума нарушение правото на Съюза. Датските, естонските власти бяха нарушили законодателството. Моето становище беше и продължава да е, че Имаше доказателства, прима фация, че има слабости при изпълнението на надзора. Много сложен беше този случай. Първо ставаше дума за изисквания, които бяха в миналото, правна рамка, която се е променила от тогава и още по-важно един въпрос, а то е на какъв етап надзорните слабости стават нарушение на законодателството на Съюза. Да, и тогава сметнах, че има нарушение на правото на законодателството и тогава казах в борда на, супер, на надзорниците, че не сме имали достатъчно време и че имаме нужда от повече време. Това съвсем ясно го казах. Становището, което се, предприе, е, се взе е, че тези два месеца, записани в законодателството, ни обвързват и няма друго време. Сега, становището ми в бъдеще би било, че трябва да се намери начин да се преодолее това, защото компетентните органи тук трябва да носят отговорност. Бяхте ли за това решението да бъде отхвърлено на борда? всичко това да бъде отхвърлено. бяхте за решението това да бъде отхвърлено. Не, не съм гласувал за това решение. Казах, че е нужно повече време. Как гласувахте? Въздържах се. Въздържах се. Тогава видяхме, че фактите не са били доказани, защото не е имало достатъчно време. Гунард Бек. Здравейте, господин Крос. Ще говоря на немски. Имам два въпроса. Първо последния и след това ще задам и втори, който всъщност е на първо място. Съгласно инфо, най-новите информация за рисковете, публикувана от Европейския банков орган. Европейските банки вече нямат значителни стойности. Оценката за 2018 година с приходите са се увеличили само в 8 от европейските държави членки. С, така че въпросът е как се отразява отрицателната лихва върху от капитала. И до изненадващия отговор е да. Как оценявате вие политиката на ЕД, Европейската Централна банка върху доходността в Европейския банков сектор и по-специално в еврозоната? Uh, Благодаря ви. Мисля, че банковия сектор в Европа е в контекст, в който не се работи на пълна пара – има много предизвикателства в този смисъл. Продължават ниските ликвени проценти и това е част от проблематиката. Като финансов регулатор не мога аз да кажа какви да бъдат ликвените проценти. За мен е важно да видя как се справят банките с това. Някои елемента трябва да се случат, за да се регулира това – трябва да се намали нивото на фрагментация на единния пазар и банковия съюз. По-настоящем банките са се групирали зад националните си граници и всички играят в една фрагментация. Нужна е повече диференциация, обединяване, за да можем да постигнем по-широко по-широки резултати. Това е друго предизвикателство за този сектор, за да има намаляване на разходите. Част от ролята на ЕБО е свързана с прозрачността и оценката на риска, която вие опоменахте. Това е много важно. Инвеститорите в момента няма достатъчно доверие в банковия сектор. Ролята на ЕБО е да предоставя данни, които да могат да бъдат ползвани, да могат да бъдат тълкувани. Анализът на, ръска, на риска също Публикува се точно днес а, информация за това как да изглеждат стрес тестовете. Ниските рискови, извинете, лихвени проценти са проблем, но имат и други проблеми. ЕБО трябва да направи така, че сектора да реагира добре на този проблем. Благодаря. Следващия оратор е от ЕКАРЕ. One of, it, one of the topics non-zero risk weights for government bonds. Когато имаме нулев риск на държавните облигации, как може да разрушим този омагиосен кръг между банките, които държат държавни облигации и правителствата, които помагат да се спасят същите тези банки? Thank you. Um, after the, the crisis... След кризата, това, което стана ясно, е това, което споменахте и вие. Този омагиосен кръг между държавния дълг и банките, които държат държавни облигации. Законодателите, регулаторите, мисля, че направихме голям напредък. Центъра на това е директивата за преструктуриране на банките – и сега се смята, че когато банките се провалят, или, то тогава загубите трябва да се покрият от акционерите. Ние още не сме стигнали до там, разбира се, и не сме получили успех, съвета и парламента наскоро прияха такава директива за преструктурирането и сега всъщност ето гоним резултатите по отделните дружества. Има напредък. Това трябва да продължи. По същия начин трябва да приключат втори и трети стълб на Банковия съюз. Например, да направим така, че имаме достатъчна ликвидност за преструктуриране, гарантирането на депозитите, и така нататък. След това, как да се справим с въпроса за нулевия тегловен коефициент на държавните облигации. Каза се, че не би трябвало да има, чисто погледнато, такъв нулев а, тегловен коефициент за тези облигации, но не регулаторът е този, който взема решение. Това е законодателен въпрос, който трябва да бъде разгледан на законодателно ниво. Може концентрационен риск или риск на концентрация да се взема предвид, но от гледна точка на пруденциалния надзор смятам, че трябва да има разграничение. Хосе Гусмал. А, Хосе Гусмал от Гуе има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ЕБО беше сериозно засегната от случая Фаркас. Въпреки, че регламента го позволява, трябва все пак да се види какво става с това решение. Може би трябваше да бъде отстояван на публичния интерес. Когато едно лоби търси високопоставен личност от този сектор, така те получават информация, получават контакти. И това именно се случва със случая в Аркас и ограниченията, които са му наложени, са смехотворни. Това показва известна липса на чувствителност от страна на Европейския банков орган. Резолюцията на Европейският парламент не доведе до резултата, до който искахме да се стигне. Да, може да е напълно легитимно а, да търси дадена институция достъп а, до хора, които имат контакти, но а, не може да се а, допуска а, такава връзка между регулаторен орган и лоби. Тук става дума и за председателя за такава институция и случая Фаркас не притеснява. Надявам се да се намери добро решение, без да се стига до компрометиране в бъдеще. Какво ще направите конкретно за равнопоставеността и равното представителство на половете, ако бъдете избран? Благодаря ви. Нека отново да кажа по въпроса за господин Фаркас и Афме. Беше много важно след кризата да промени а, своята роля индустрията. Беше много важно индустрията да спре да се ангажира и да извършва същото лобиране, каквото извършваше преди кризата. Хората трябваше да поемат отговорност. Аз поех отговорност, аз поех тази роля и мисля, че свърших много добра работа, казвайки, ето, това ще бъде подхода ни към застъпничеството на базата на факти, на доказателства, да бъдем много примерени в изказа си. Например, никога не съм имал карта за достъп до Европейския парламент. Това не ми беше необходимо, защото моята роля беше да събирам доказателства, да извършвам проучвания. Именно това правех ако искаме да се промени начина на действие на системата, това трябваше да се направи. Трудно е да се каже, че въпреки, че сте извън тази роля вече 5 години, все още считаме, че това не е добре. Вие сте имали успех а, като човек, който е бил в тази роля. Пет години са минали от тогава, но въпреки това на нас това не ни е достатъчно. Мисля, че е много важно в структурата, например там, където работя, да имаме много гъвкави начини на работа, много близки отношения, много открит подход към това да се работи от вкъщи, да се излиза в родителски отпуск и така нататък. Това е много важно. Това е силата на нашия успех, защото ние можем да привлечем отново хора, които са излезли в отпуск, родителски отпуск и да използваме това, което са натрупали като опит Разбира се, начинът по който се предлагат работни места, опита, който търсите, също е важен. Но ние също проявяваме добро разбиране за хората, които искат временно да не работят. И има множество неща, които могат да се направят и които аз съм правил, за да имаме баланса между половете на работното място, защото това е печелившо за всички. Благодаря ви. Вече сме с 10 минути закъснели, но имам още няколко заявки за изказвания по процедурата спонтанни изказвания. Ако сте много конкретни можем да ги изслушаме. Това ще означава, че може би ще трябва да съкратим малко и дискусиите по следващите точки от дневния ред. Съгласни ли сте да процедираме така? Добре. Данута Хюбнер от ЕНП с е една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да поставя въпрос за коментара относно ролята на ЕБО за намаряване на риска и споделянето на риска, показателите в това отношение, какво ще бъде направено? Мисля, че има цяла палитра от неща, които могат да бъдат направени. Води се оживена дискусия относно изпълнението от БРРД, прияте от този парламент, за да се постигне преструктуриране на банките. Един от ключовите показатели за риска също се отчита. Аз имам конкретни познания в тази област. за да може необслужваните кредити на банките да намалеят. Потребителите, тези, които имат ипотеки, за тях това е много важно. В Ирландия ние постигнахме успех, защото създадохме такъв кодекс на поведение, свързан с необслужваните ипотеки, който позволи да се намери решение на необслужваните кредити от страна на банките. Трябва да има намеса от надзорния орган, банките трябва да създадат структурата, да са готови да се справят с това, да имат способностите за това, да имат ясни цели. Но няма чудотворно решение. ЕБО обръща особено внимание на критериите за секюритизацията, както и прилагането на други методология. Също последователните дефиниции, на които толкова държи ЕБО, също имат да играят своята роля. Благодаря ви. За да ускорим нещата, предлагам следното. Нека да изслушаме трите въпроса. След това ще получим общ отговор. Мика Георги от ЕНП. Благодаря ви за това, което казахте за приобщаването, също за равенството между половете, за предоставянето на равни възможности на мъжете и жените. Но все пак не трябва да се вземат кадрови решения в ЕБО на базата на, това, на пола, а по-скоро на компетентностите, които предус... има. Въпросът ми се отнася за държавите извън еврозоната. Има ново условие за тях да се присъединят към Банковия съюз. Как действа това условие според вас? Какъв е вашият опит като надзорен орган? Помага ли това за подготовката на страните? Робърт Роланд, независим депутат, 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е, като използваме ваш паралел с вашата страна, считате ли, че от отрицателните лихвени проценти насърчават формирането на нови балони в сферата на недвижимата собственост. Също предоставянето на заеми за малките и средни предприятия, за бизнеса не се извършва, всичко се насочва към сектора на недвижимите имоти. Следващият оратор беше казано, че през Последните пет години сте работили в Централната банка, работили сте в много сложен период за преодоляване на кризата. Сега преди Брексит искам да ви задам въпрос относно етичното поведение в банкирането. Как ще насърчите по-етично банкиране предвид на случвалото се през последните години? Какъв е опитът ви, който ще използвате, който се натрупали в Ирландия и ще приложите в ЕБО? Господин Грос, разполагате с две, максимум три минути, за да отговорите на поставените три въпроса. Относно въпроса за Банковия съюз, разбира се, Банковият съюз винаги е бил отворен за държави извън на еврозоната. Но логиката е, когато имате обща валута, е необходимо да имате общ подход към банковата система, един надзорен орган, един рамка за преструктуриране, един схема за гарантиране на депозитите. Това беше логиката ние наблюдаваме, че продължава опасната ситуация, която се дължи на връзката на банките с държавата. Много важен въпрос е за връзката на еврозоната и банковия съюз. Значи, че някои страни, които не са членове на еврозоната, смятат е, да се присъединят към Банковия съюз. От е, регулаторна гледна точка, като оставяме на страна политическите и економически аспекти, мога да кажа, че има огромна полза от е, синергите, от единият надзорен механизъм, защото ние сме една общност от надзорници, които споделяме нашия опит, което е изключително полезно. Това са най-добрите страни на Европейския съюз. В моята страна ние излякохме ползи от това, че участваме в единия надзорен механизъм. Относно средата, свързана с негативните лихвени проценти. Това не е в моя ресор, но а, вие казвате, че това се отразява на риска и начина по който гледаме на него. Имате пълно право, че трябва да гледаме по-внимателно какво става на пазара на недвижимата собственост. И че има повече инвестиране в тази сфера, което отнема възможности за инвестиране в други сфери. Също въпроса за небанковия сектор – Тук също трябва да има яснота за това какво се случва и там. Трябва да се отчита риска, който възниква. И последния въпрос се отнасяше до етичното банкиране, етичното поведение в банковото дело. Това е изключително важен въпрос. В Ирландия аз лично сме много фокусирани върху тази тема, по какъв начин системата да действа така, че хората да имат пълно истинско доверие в системата. Това все още липсва. За да се случи, трябва да се промени културата. Банките трябва да се запитат дали могат да направят това, дали трябва да го направят. Един от основните механизми, който прилагаме, работейки с правителството при изпълнението на законодателството, беше да се създаде една рамка, която да дава яснота за ясно, яснота относно отговорностите на а, управителите. Какви са задълженията, отговорностите а, за поведението на висшето ръководство. Това не е единственият инструмент, но един от ключовите инструменти – Относно полуките от Ирландия, ние сме се извлекли много и то много трудни полуки, но по същество мога да кажа, че ние извлякохме като полука това, че ако сте регулаторен орган, трябва да знаете какво искате точно да постигнете и че отговаряте за гарантирането на стабилността и доброто състояние, доброто поведение на банковата система. Нищо друго. Това трябва да се запази, не бива да се допуска да бъде засегнато. И това е част от моята задача. Благодаря ви, господин Грос. След една минута ще преминем към следващата точка от дневния ни ред. Okay, now we have just, uh, you know, uh, some time, short time to move to the next topic, which is the discharge of the European Banking Authority. Имаме съвсем малко време, за да разгледаме освобождаването от отговорност на Европейския банков орган ЕОПА и ЕСМА. Дерек Ян Епинг, но той ще бъде заместен от господин Юджика. Това е въпрос, по който ще гласуваме утре, така че предлагам да бъдем много кратки, както страна на докладчика, така и на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, докладчика господин Епинг е, с радост приема някои уточнения. Ние трябва да бъдем добре информирани за сметките, така че да е, освободим е, Европейския банков орган. Що се отнася до ИОПА и ЕСМА, е, същото въжи и за тях. Друг въпрос е начинът е, по който господин Фаркаш, бившия директор на ЕБА, е назначен от февруари тази година за ръководител на АФМЕ. Смята се, че това не е в съответствие с добрите практики и не отговаря на изискванията за избягване конфликт на интереси тези въпроси трябва да бъдат решени във възможно най-скоро време и да се от въпроса да се разгледа от комисията, омбудсмана и Сметната палата подобни е, действия дават възможност за възнаграждаване на бивши членове на регулаторните отговори и отварят пътя за порочни практики. Ние се нуждаем от прозрачна администрация на Европейския съюз, което означава, е, че трябва да бъдат обхванати всички надзорни органи. Затова, господин Епинг подкрепя предложението на госпожа Тинари за избягване на бъдещи конфликт на интереси и подкрепя искането на надзорния и управителния съвет на ЕБО, за да преразгледат своето решение за поемане на функции в АФМЕ от страна на господин Фаркаш а комисията трябва да преразгледа нормативната рамка по въпроса. Господин Епинг очаква конструктивно сътрудничество и благодари на всички ви за вниманието. Аз пък благодаря, че ми дадохте възможност да изпълня задачата поета днес. Господин Кристофоро, като докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. По отношение освобождаването от отговорност на тези три надзорни органа, за които говорим днес, смятаме, че това, което мога да направя е да благодаря на докладчика. Мисля, че годишните до, е, отчети за 2018 година са редовни. Ние ще подкрепим повечето изменения, но има някои, които, с които не сме съгласни. Става дума за подхода. Това трябва да бъдат независими институции, а те не могат да бъдат независими, ако държавите членки имат принос. Тук се явява противоречие, така че този въпрос се отнася и за трите органа. Друг въпрос, знам, че нямаме време, е, да, да говори се за 60% а, е, връщане на държавите членки, което са излишъци. Това не трябва ли да стане по, по пътя на диалога? Не трябва. Мисля, че трябва да пристъпим към диалог с Европейската комисия, за да намерим решение. Ние подкрепяме независимостта, но държим изцяло над становището си относно прозрачността. Сега Жил Буае от Реню. Благодаря. Мислех, че госпожа, че Чава Молнар не е тук, имаме заместник обаче. Молнар не присъства тук, но ме помоли да прочета неговия документ трябва изрично да подчертаем ролята на тези три органа, подкрепяйки финансовата система и финансовата стабилност на Европейския съюз, както и надзора на финансовия сектор за избягване на данъчни измами и изпиране на пари в полза на европейските потребители. Затова е много важно и трите организации да изпълняват своята задача последователно и в съответствие с изискваният с открита и независима администрация. Е, колегата Молнар смята, че повечето изменения съответстват на духа на а доклада. Той настоява да приемем по-голямата част от измененията, които и той предлага. Сега Жил Буае. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин докладчика за това, че взехте предвид, освен множеството из... текстове, които подкрепяме и нашите изменения, които според нас ще направят текста по-балансиран и ще, ще открият възможност за получаване на, на мнозинство. Приемам вашето предложение за устно изменение относно ЕБО. Въпросът е да имаме и други въпроси, по които не успяваме да обединяваме позицията си по, по въпроса за връщане на излишъците. Е, според нас това не съответства на принципа на изграждане на Европейския съюз. Очевидно това предложение... Е, тук няма да постигнем съгласие, но независимо от това аз изразявам благодарност за ценния ви принос. Тук е, преводачите преустановяват работа, така че продължаваме на английски. Thank you.